Καλημέρα σας. Добър ден на всички. Очакваме да дойдат поне шестима евродепутати. Надявам се, че ще можем да постигнем е, такова присъствие и сега започваме с съобщение на за съседанието на координаторите. По отношение на големия въпрос за непетициите, постигнахме споразумение как да разглеждаме непетициите. Ще направим съответен филтър, за да ги сортираме, така че да бъдем сезирани с онова, което ние считаме истински допустими петиции. Това не означава, че другите петиции ще бъдат отхвърлени, но те ще се записват в регистъра или в протокол и във всеки един момент могат да минат от статут на не петиции към петиции. Има съответствие. Ще има съответствие по този въпрос. Втория въпрос е посещенията и командировките. Координаторите си отбелязаха е, предстоящите посещения. Политическите групи са сезирани с исканията за съответни посещения. Решили са е, едно пътуване в Румъния. Румъния ще бъде добавена в списъка. И се иска от секретарията да предложи известен брой посещения. Що се отнася до прилагането на законите за околната среда, координаторите е, решават, че ще извикаме комисара Поточни, който да дойде тук да говори пред нас в комисията през декември месец във връзка с приложението на екологичния закон и подготовката на съобщението на комисията, което ще излезе наскоро. Във връзка с поканите и присъствието на вносителите на петиции по време на нашите заседания, координаторите решиха, че съгласно с правилника, вносителите имат право да присъстват и да участват в решенията на нашата комисия. Разбира се, по искане и след приемане от страна на председателството – т.е. председателя разполага с правомощия, свързани с присъствието на вносителите, че това се прави по преценка на председателя на комисията. Решихме също така да преразгледаме дневния ред така, че да се даде приоритет на петициите, когато вносителят присъства, като разбира се, трябва да се погрежим носителя да има достатъчно време, за да защити доводите си. Координаторите също решиха докладчика от АЛДЕ да бъде докладчик за оценката на бюджета за омбудсмана за 2012 година. И съвместно с Комисията за публичните свободи, съгласно Хартата за основните права ще трябва да се е, разгледа точно графика за това заседание. Координаторите получиха също така писмото от господин Бузек за е, град Фамагуста в Кипър. Получиха и съобщение от е, испанския омбудсман, което не сме прочели, и също така проект заседание пред, през месец май. Във връзка с Фамагуста – Току-що разбирам, че ще има група на високо равнище за отношенията с Северен Кипър. Председателя Бузек е ангажиран с този въпрос за Фамагуста във връзка с съответната група в ООН. Ето това можех да ви съобщя по заседанието на координаторите с нощи. Приветствам присъствието на господин Буцинаро. Господин Миланд. Ja, ähm, ich möchte mich ähm, zunächst dafür bedanken, äh, dass Исках е, да започна с благодарности, защото установявам, че в заключенията има доста указания във връзка с петициите, крайния срок е, за нашите мнения – Установявам също така, че сме транспонирали решенията. Имам още един въпрос във връзка с решенията. В друг контекст прочетох, че испанския омбудсман може би не става въпрос точно за отказ, но очевидно няма особено желание да се яви пред нас. Не знам дали е свързано с датите, които са били предложени, дали не е нямал време, но по, по каква причина той решава да отсъства? Координаторите, може би, за в бъдеще трябва да решат дали не трябва да се обръщаме към омбудсмана и да го каним, за да представя становището си. a copy of the reply the, committee, uh, the secretariat received from the Spanish ombudsman. Секретарията получи от испанския омбудсман идеи, които бяха добавени към дневния ред на координаторите. Ако нямате, ще ви дадем копие с отговора. Но е на испански, за съжаление. But maybe, uh, Mr. Meyer... to have the letter of the Spanish. Писмото на испански го искате? Добре, ще ви го изпратим. Ще получите екземпляр от това писмо. Е, Бих искал да ви помоля да обсъдим това писмо или поне да се запознаем тук в комисията, защото членовете на комисията искат това в е, случай на проблем в държавите членки, би било добре да може да се сезира комисията по петиции и тя да иска информация от омбудсмана. По този начин можем да започнем някакъв диалог. Разбира се, процедурата не е съвършена, но да се опитаме все пак да знаем защо даден е, омбудсман отсъства – Оттам нататък можем да обсъдим формата, която би била най-адекватна поне трябва да можем наистина да разгледаме въпроса. Ние все пак трябва да направим някакъв жест. Аз държа на това. Защо? Защото в бъдеще ще бъде добре за други петиции да можем да каним други омбудсмани от други държави, които да ни помагат. и ще можем да обсъдим всички тези въпроси. Говоря в случая за съдържанието на писмото на испанския омбудсман, да го обсъдим по-нататъка и по-спокойно. They've been translating for me part of this uh, short letter of the, of the ombudsman. Преведоха ми част от това испанско, писмо на испански от омбудсмана в Испания и тя отговаря, че това не е в нейните правомощия. Този е, случай, това дело е в испанските съдилища и трябва да изчакаме. Трябва обаче да, е, да призная, че според мен вашето изреч... Е, предложение никак не е лошо. Когато имаме много петиции от една и съща държава, е добре да се установи контакт. с Омбудсмана не е лоша идея. Вероятно в присъствието на Европейския омбудсман. Заповядайте. Имате думата. Председателката не използва микрофон. Един момент, госпожо Алкен, не бях видяла, че има и друг, който иска думата, нали бихте изчакали? Няма проблем, отговаря госпожа Алкен. А, смятам, че това е идея, свързана с добрата администрация, прозрачността. Ето защо не смятам, че трябва да се провеждат а, при затворени врати срещи с омбудсмани. Това е известно противоречие, тъй като основата е да имаме прозрачност, участие на широката общественост. Това е към което приканваме. Трябва да приканим всички държави членки дали ще успеем. С това съдилище не е ясно, но това трябва да бъде една модерна, хубава администрация. И ако виждаме много случаи в една държава, в която виждаме, че те на място трябва да се справят с подобен род проблем, които се сблъскват с някаква администрация. просто искам да кажа, че подкрепям идеята и искам да кажа, че доколкото е възможно, трябва да има по-отворени срещи. Изобщо идеята за среща с омбудсман при закрити врата не е много добра. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas sur le même sujet. Госпожо председател, не е по същата тема, но дойдох тук в началото на заседанието, защото от 9.30 ще трябва да ходя да гласувам в друга комисия. Но искам да ви кажа резултатите от работната група за Югендамт. Тук трябва да направим отправя някакъв призив за кандидатури на депутати, които искат да се присъединят към тази работна група, като си има предвид, че тази петиция постоянно се появява на нашата маса и предложението от една страна е да можем да класираме петициите, за да разберем наистина тези, кои са, които са допустими и не непременно да преоткриваме петициите, въпреки че с класирането ще видим как ще се справим, но първо поне да ги класираме някак и след това да можем по-добре да ги допускаме или по-добре да ги насочваме. Поне нези, които наистина ще разглеждаме. Това е първият етап на нашата работа. Вторият етап е да направим сравнително проучване, както говорихме вече с нашите германски колеги, по методите и процеса, който трябва да следва европейския гражданин или особено гражданите от смесени бракове, с а, германски съпруг, за да се види наистина какви са различията във връзка с езика или гражданството, различия, които евентуално са в противоречие с европейското законодателство, да се направи едно такова сравнително проучване и колкото повече сме в работната група, толкова по-добре ще го направим и ще можем да внесем някакви добри предложения за решения. Това исках да кажа и да призова депутатите да кандидатстват. There is an open invitation for those who would like. Значи, имаме покана, отправена към всички, който иска, може да участва в тази комисия. Господин Мейер има думата. Поисках да ви предоставя превод, за да може да разберете малко по-добре това писмо, получено в нашата комисия. Писмото се отнася до възможността наистина на испанския омбудсман да присъства. Писмото е написано на испански и искам да ви предоставя превод. Първо се казва, че е, омбудсмана съжалява, че не може да дойде на това заседание, на което сте го поканили. След това се позовава на това, че омбудсмана вече е се занимавала с съответната защита. Говори се за сайта също на тази институция. И се казва, че се дава зелена светлина на конституционалния аспект на този закон. Именно конституционалния, конституционния съд го е направил и по тази причина няма непременно необходимост омбудсмана да се явява тук. Ето това е в резюме съдържанието на писмото. Господин Виланд, ние би трябвало да разграничим две неща. Първо, изслушването на омбудсмана или най-малкото представителство на омбудсмана, който да се яви тук пред нашата комисия, но нека да тръгнем от принципа, че омбудсмана би трябвало да може да се произнесе дори в случай на издадено съдебно решение. Бих искал също да кажа, че е, цялото вътрешно производство не е приключено в Испания. И това е въпрос, който можем да зададем на омбудсмана. И за да разберем каква е практиката в съответната държава членка. Независимо дали става въпрос за молба до него, до приодоциално запитване или до съдебно производство. И независимо дали е пред Европейския съд. Всички тези въпроси трябва да могат да бъдат разглеждани в държавите членки и трябва да изкажем също какви очаквания ние можем да имаме към тези процедури. Освен това искам да се обърна към секретарята за междуинституционалните бъдещи договорености. Нека да положим принципа, че съветът разглежда също тези въпроси и можем да очакваме от държавите членки, че някои лица, като омбудсманите, например, да се ангажират да се явят пред нас. Втора съвсем обща бележка, така както и останалите комисии, които обсъждат нещата с министри, би било добре и ние също месец или два преди дадено председателство да можем да се обърнем към съответния омбудсман от председателската държава и този омбудсман да бъде поканен в нашата комисия от председателя на нашата комисия по петициите и евентуално да имаме обмен на мнение, който да бъде публичен. Ние бихме искали да можем да чуем оценките на този партньор. Разбира се, ще можем да си кажем сигурно повече неща, ако е при закрити врата, но ще обмислим това. Но според мен трябва да правим такива открити заседания. Трябва да можем да каним тези личности, независимо е, от вида на заседанието. Просто съм малко шокирана от отговора на а, испанския омбудсман. Извинявайте, той говори, че има някакви деликатни въпроси и не може да бъде там и а, нещо се нарушаваме. Ами, да дойде да ни обясни. Понякога наистина си мисля, че имат проблем в Испания с омбудсмана. И по-рано съм си го мислила. И толкова много а, работа съм вършила с, с а, омбудсмана и в Дания, и на други места, и съм много изненадана от този отговор и не мисля, че така трябва да се държи един омбудсман. Не може да има такова поведение. Той представлява хората, трябва да бъде техния глас и да казва на правителството, на администрацията какво мислят те. Просто искам да отбележа, че съм изненадана. Any or shall we discuss it uh, as part да го е, обсъдим ли това като част от а, е, следващото заседание или и да уточним отношението си към омбудсмана като институция, като цяло. Добре, ще го оставим за друг път. Благодаря. Председателката не използва микрофон. by Mr. Sandro От господин Сандро Мици от Малта, от името на Сдружението за риболов с Харпун. Относно разрешителните за риболов, съществуващи в Малта. Uh, we do not have any petitioner present, so from... Uh... Нямаме uh, представител, за това ще чуем госпожа Скалко от комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията би искала да отправи благодарност а, за тази петиция, за повдигането на този а, въпрос, а, защото по този начин се повдига въпрос за приложението на, на регламента на съвета за разрешителните с, за риболов. От член 8 се алинея 4 се забранява използването на харпун при риболов и регламента е в сила от януари 2007 година. Отнася се за всички държави членки, които се намират а, около Средиземно море. А, той също е свързан, регламента, и с а, риболова с акваланг а, и целта му е да осигури еднакви условия с всички страни а, в а, Средиземноморския регион при риболова. Комисията се свърза с властите в Кипър, защото според комисията а, имаше а, действително информация, че там се издават разрешения за риболов с акваланг и а, за това изпратихме представители да проверят дали това е случая и те потвърдиха, че след влизането в сила на регламента, директора на разрешителните за риболов всъщност е престана да издава подобни разрешителни. Те също така предоставиха данни за нарушения, свързани с подобен род риболов през 2010 година в Кипър и количеството на тези нарушения а, е свързано с използване на акваланг при риболова на риба меч. Калко? Thank you, Madam Chair. Um, uh, and thank you to the Commission for uh, uh her presentation and her explanation. Благодаря. Две неща искам да кажа. Първият е свързан с залова на риба с харпун. Е, подателя на петиция е направил своите проучвания е видял, че има лицензи, които се издават е, в Малта. Всъщност проблема му е, че не може да ловува с харпун собствената си страна. Комисията потвърди две неща. От една страна, че това е ясно забранено по европейското законодателство, и аз го приемам, защото е съвсем ясно. И комисията се е свързала с а, кипърските власти и е припомнила, че е забранена тази практика. Това обаче все още създава проблеми за подалия петицията. Това лице изведнъж установява, че начинът по който той си изкарва прехраната, защото това е всъщност начинът по който той си изкарва прехраната, е станал незаконен от юни 2007 година по европейското законодателство. Лесно е тук от удобните столове в залата да кажем, ето, това е незаконно, край, не може да го правите. Представете си обаче един човек, има семейство, има си препитание и изведнъж от януари 2007 нататък някой му казва край. Не може вече да изхранваш семейството си така. Намери си друга работа. Европейската комисия би трябвало да разгледа тази страна на въпроса, според мен. Не може просто да казваме, че забраняваме е, лова с харпун и ахваланг, акваланг и точка. От друга страна да казваме, че искаме равни условия за всички. Иска ми се комисията да ни обясни какви са тия равни условия, след като имаме забрана едно лице да влезе да риболовства с акваланг траулерите с много риболов, с, които осъществяват голям риболов. Каква альтернатива предоставяте, питам комисията, на хората, на общности, като по този начин преди това са разрушили тяхния начин на живот? Трябва да се предоставя информация на подалия петицията от страна на комисията. Не е достатъчно да кажеш на някой рибар, че определена практика се прекратява, примерно както в случая юни 2007, какво да прави той? Трябва альтернатива. Комисията трябва да обясни пред рибарите, че трябва да се насочат към друг начин на препитание. Искам да чуя обяснението на комисията, показаното от мен. We had a long debate among the coordinators. С нощи координаторите обсъдихме как да ни стига времето а не е в дневния ред да има точки, по които да си губим времето. Постоянно ще възникват такива въпроси. Ми, например, за китовете, там е още по-драматично, защото те не могат да преминат толкова лесно към нещо друго. Така че и ние, Европейската комисия, трябва да видим как рибарите да преминат от един вид риболов към друг, защото ние забраняваме видове риболов. Не смятам, че Европейската комисия трябва да ни губи времето, като обяснява за какво не отговаря. Съвета и парламента са тези, които коват законите, а не Европейската комисия. Ние сме записали е, разпоредби, има си срокове и трябва да се намерят други методи. Мисля, че е губене на време да тече такъв дебат тук. Ако всеки път. Ако това се направи и е незаконно, какво друго трябва да се прави, някакви такива дебати, според мен, са пълна загуба на време. Господин Босотил, аз а, не съм съгласен с колегата, която казва, че когато сме получили една петиция от някой конкретен човек, това е загуба на време. Така не се отговаря. Точно това казахте. Това казахте когато някой ни подава определена петиция и когато препитанието на този човек и на неговото семейство е, са изчезнали или ние сме ги забранили, поне трябва да дадем отговор. Може би е отговор, който няма да му хареса. Но ние сме задължени да му отговорим на него и на семейството му. И не можем да казваме, че това е загуба на време. Настоявам да се отговори от страна на Европейската комисия какви альтернативи предлага Европейската комисия на лица, чиято дейност е била забранена. Имате думата. Das Grundsatzproblem, Kollege recht hat. Мисля, че Проблема по същество е следния. Мисля, че господин Босотил в случай има право. Доста реформи бяха въведени в тази област, доста ограничения за съответните лица. И Европейския съюз е, наистина въвежда тези реформи за да подобри нещата. Това го разбирам, но трябва да се отчетат и потребностите на хората, трябва да се предвиждат някакви преходни периоди, е, трябва да могат е, е, селскостопаните да намерят някакви заместващи приходи. Естествено, тук става въпрос за забрана, обаче, както казва господин Бусотил, сме забравили как може да се мине от точка А до точка Б, т.е. как да се премине от един начин на живот към друг. И тук наистина той е прав. Дали комисията трябва да го направи, това вече е друг въпрос. Госпожа Окен също с право казва, че има няколко засегнати страни в цялата тази история. Е, съвета, парламента наистина са законодателства и сме излезли с е, е, някакво общо решение. Но пък тук се запитваме какво можем да направим. Може би би трябвало тази репетиция да я препратим към комисията, която е била натоварена на времето с това законодателство и да се види действително какви са заместващите варианти. Трябва да има диалог между Брюксел и държавата членка, защото Малта като държава членка също е заинтересована страна. Затова моето предложение е следното да оставим открита петицията и не знам в този момент коя е била комисията, която е, е била компетентна, именно тази комисия да се занимае с въпроса. Забраната си е забрана, но трябва все пак да отчетем и потребностите на хората по места. Трябва те по някакъв начин да се справят. Трябва те да могат също така да приемат тези нови закони. И ако не се приемат, ние се сблъскваме с сериозен риск. Първо, че закона няма да се приложи и втория риск е, че ние всъщност разрушаваме е, живота на хората и в крайна сметка ще стигнем до нелегална дейност, а ние не искаме това. Затова ви предлагам да остане открита петицията и да натоварим съответната комисия с този въпрос. Председателката. Мисля, че има два аспекта в е, тази петиция. Първо, правния аспект не можем да го пренебрегнем, не можем в един конкретен случай ние да успорваме законодателство, което така или иначе е въведено и то от самите нас. Госпожа Окен тук е права. Би било уместно да е, препратим въпроса към нещо, което не е индивидуално, нещо, което засяга цяла една общност, цяла група от хора. И така предложението на господин Яр е следното да поискаме от комисията, в случая комисията Риболов, предложение за альтернатива. Това не е лошо предложение. Това означава все пак, че ние по някакъв начин преразглеждаме законодателството, което сме гласували. Всъщност не знам дали станах съвсем ясна. Не знам дали госпожа Скалко иска да се изкаже по въпроса. Благодаря за бележките на депутатите. Съгласна съм с вашия анализ. Имаме два въпроса, които са проблематични тук. Първо, подалят петицията, заявява, че тази практика в Кипър продължава, а, а това означава, че тя е незаконна. Ако той има доказателства, например, че се издават лицензии от кипърските рибари, отново го молим да подаде жалба по този въпрос. Що се отнася до контрола? Контролът е в ръцете на държавите членки. Комисаря има няколко инструмента. От една страна да проверява дали се прилага законодателството. Ние ще се възползваме от тези инструменти, за да сме сигурни, че има добро правоприлагане. Вторият въпрос обаче е свързан с социално-економическите тревоги, които поражда този въпрос, свързан с препитанието на хората. Комисията споделя тази тревога, но трябва да заявя, че този регламент се занимава с различни видове рибно стопанство и най-вече риболовни практики, които оказват най-силно въздействие върху околната среда и а, запасите на риба. Има много рестрикции, например, за траулерите в този регламент. Тоест, не се занимаваме само с конкретни практики, които извършват рибари или рибарски асоциации. Това е широкоспектърен to the, to the регламент и а, затова трябва да кажа, че засяга много дейности, свързани с рибното стопанство альтернативите. Има фонд за рибното стопанство в Европа, който се занимава точно с предоставяне на нови възможности за препитание, пренасочване на рибарите и тогава оперативните власти в държавите членки би трябвало да разпределят тези средства и рибарите трябва да се свържат с националните власти, които се занимават с прилагането на този европейски фонд, за да видят дали има възможности за компенсация на дейността им. Тази дейност, лова с харпун, остава, си остава незаконна по този регламент. Okay, anything to be added to this explanation? Are you... А, искате ли нещо да добавите? Господин Бусотил, нещо да добавите? Yes, I'm satisfied on the first point, that is to say that this... Аз, да, по първия въпрос съм съгласен. Да, това лице не е знаело, че е забранено тази дейност. Приятелите му в Кипър се е извършвали и той е смятал, че е законна. Сега обаче установяваме, че е в другите страни е незаконна. Мисля, че това е ясно. Второто обаче не бе така ясно. Като парламентарна комисия трябва да му последващ... последния начин. Даваме ви информация какви альтернативи има пред вас. Това е нещо сериозно. Той трябва да си намери нов начин да си издържа семейството. И затова си мисля, че комисията ще бъде много полезна, като му предостави информация. Къде да отиде това лице, за да намери помощ и да се опита да си вдигне на крака отново живота. А, никога не съм искала, искал, извинете, е, незачитане на закона, нарушаване на, на закона и така нататък. Но ако има е, някаква забрана, която се налага, трябва да се мисли за альтернативи за съответните семейства. Благодаря. Also, колега Бусотил, да recht, ich würde trotzdem die Erweiterung, dass Господин Бусотил е прав. Още веднъж. Ще предам тази петиция на Комисията по риболова и мисля, че това е правилното решение, защото там е изработено законодателството. Обенен съм, че Комисията по риболова ще бъде в състояние да обсъди възможностите за пренасочване. Мисля, че тук не става въпрос за загуба на време, ако говорим за ориентиране на този документ между две комисии. Нека комисията по риболова наистина интензивно да обсъди нещата. Е, в крайна сметка тези альтернативни решения могат да бъдат посочени от е, експертите и така нашата цел ще бъде именно да получим някакви е, успоредни решения. Надявам се, че Комисията по риболова няма да забави нещата и няма да отговори с след е, изпълнителната комисия. Защото от е, отговора на комисията разбрахме, че имата е, и Малта трябва да допринесе за решението. Държавите членки се занимават с приложението на законодателството и с съответните мерки, съпътстващи мерки. Тоест трябва активното действие от страна на държавата членка. Разбира се, трябва да изпратим писмо на вносителя, защото трябва да го уведомим за цялата тази информация. Но в същото време, според данните, с които разполагаме, е, се оказва, че в Кипър просто тази забрана не е в сила т.е. че законодателството не е влязло в сила в Кипър. Това е друго измерение, с което трябва да се съобразим. Нека не забравяме, че всеки европейски депутат може да зададе въпрос на комисията. Затова се питам дали вие, господин Босотил или госпожа Окен, или аз, или господин Яр, като членове на Европейския парламент, можем да зададем такъв въпрос на комисията, за да видим какъв ще бъде отговора. Когато говоря за комисия, в случая говоря за парламентарната комисия по риболова. Аз не съм експерт по риболова и не представлявам Австрия в случая, но искам да знам дали това е единствения рибар, който е засегнат или има други. Както ви казах, аз не съм експерт в случая, не искам да предизвиквам някакъв дебат по същество, но ми се струва, че този индивидуален случай на това семейство трябва наистина да бъде разгледан малко по-широко. Т.е. колко хора са засегнати от този закон? Да, това го уточних, казва председателката. Да, в предложението си аз го предложих. Ще запазим открита петицията. Да, господин Босотил, заповядайте. Да, тъй като а, нашата колега беше толкова любезна, че за да даде такъв въпрос, искам да е информирам, че става въпрос за много малка част от а, а, общността. Този тип риболов е свързан с това да се използва аквалонг, влиза се пред водата и застрелвате рибата с харпун. Това е много малка общност, а, която е, е в моята държава. Предполагам, че и в Кипър тя е малка общност. А, и ако е на някой препитанието изведнъж бива забранено, предполагам, че трябва да обърнем внимание, колкото и да е малка тази общност и все пак ви благодаря за вашия интерес. Оставяме открита тази петиция и сега преминаваме към петиция 980 от 2007 година на господин Торки от Тотсен с датско гражданство от името на гражданска група относно проекта за изграждане на магистрала между Киплив и Сондерборг в Дания. Вносителят е тук и може да вземе думата. Заповядайте. Готов ли сте? Да, казвам се Торкил Добцен, дъчанин съм и съм тук, за да ви обясня нещата свързани с проекта за изграждане на магистрала. Става въпрос за петиция 980 от 2007 и се разрушава район по Натура 2000 около региона Хострупсо. Тази нова магистрала ще има сериозни последици. Всъщност региона по натура ще бъде е, изолиран от е, трафика по магистралата. А близо сминава вече голям път, така че чувствителните животински видове наистина ще пострадат от емисиите, а освен това ще има и ефект на бариера за животните, плюс риска за убийство на някои видове, като например някои жаби преминаването на пътя през тази зона наистина ще представлява опасност за всяко едно живо същество. Няма абсолютно никакъв начин животните да преминат по защитен начин. Този проект противоречи на директивата на местообитанията, член 6, алинея 3 защото не са разгледани всички последици по територията от Хостръп СО. Изчисленията на азот всъщност ще, доведат, ще бъдат увеличени във връзка и с съществуващия път покрай зоната Натура 2000 от западната страна. И този засилен трафик сега ще засегне пряко защитената зона не са се включили също така и емисиите от военните обекти, които съществуват в близост. Не, не е направен анализ в целостта на този проект. А всъщност понякога малките неща могат да доведат до сериозни последици. Не се говори също така за а, определени вредни материали, които се използват при изграждането на самата настилка. А, този фин прах а, от цимента, който се получава, ще бъде също вредоносен. И то в много широка зона. Този проект противоречи и на забраните за планиране, които съществуват в момента, защото а освен това не са се разглеждали и альтернативни трасета на пътя. Не е необходимо проекта да бъде толкова обширен за осигуряването на е, изтичането на трафика от един малък остров, защото наистина там става въпрос за е, малък брой е, превозни средства – Имало е предупреждение от страна на комисията, за да се избегне съдебен процес. Има и известна промяна на трасето, но тази промяна настъпва доста късно и това също противоречи с изграждането на проекта. За това смятаме, че комисията трябва да започне процедура по закононарушение и да представи нещата пред съда. Благодаря ви за вниманието. Um, as this committee well knows, it's difficult Както тази комисия знае, много трудно е да се направи добър баланс и равновесие между економическата дейност и екологическата защита. Факт обаче е, че съществува Натура 2000 съответни а, области и райони по нея. И тя понякога не изключва економическа дейност. За да се разреши този спор или конфликт е а, необходимо да се направи оценка на въздействието. И датските власти са го направили. Благодарение на петицията и тези жалби разбрахме, че има някакви а, възможности да се разгледат тези а, данни а, и ние разгледахме м, въздействието върху птиците, върху а, хранителните материали и почвата. Забелязахме, че датските власти отбелязват, че така се променят някои части от програмата и а, ще има мост. По този начин се влияе на подпочвените води. От друга страна пък дават информацията, че няма проблем. Те признават факта, че би имало проблем за жабите. И са съставили план за действие където се а, оповават и на нашите документи, създават а, начини за преминаване на а, жабите през известни тунели. По, отношението, а, по отношение на птиците, те отбелязват, че няма как това да представлява проблем а, за тях по отношение на шума. И така, на основа на тези изследвания и документи в комисията, направихме заключение, че няма достатъчно доказателства за да и се предявят допълнителни действия и затова затворихме този, това досие показаното. Ние нямаме а, информация за а, този случай. Ако има допълнителна информация, нека ни бъде предоставена. Ние имаме публични документи, първоначалната жалба, след това нашия отговор, отговора на датските власти. Така че ако има сериозни доказателства, индикации, че има необходимост да се отвори отново а, този въпрос, нека получим тези допълнителни а, данни. Благодаря, госпожо председател. Ние вече сме разглеждали тази петиция и мисля, че проблема продължава да бъде действителен. А именно, че директивата на Тура 2000 просто не се отчита. Трябва да се въведат альтернативни трасета. Ние знаем много добре, че не се забранява пълна економическа дейност, но има ли альтернативни трасета във връзка именно с въздействието по района от по натура 2000. Въпросите са свързани с биоразнообразието и Натура 2000. Са сега комисията явно, че приема доводите на държавите членки. Съсредоточаваме се по върху най-нерелевантния елемент, а е именно шума. Шума е последния елемент от Натура 2000. Още веднъж тук се сблъскваме с един пример, какъвто и преди години става въпрос за управлението на директивата Натура 2000 от страна на държавите членки. В доклада, който направихме тук в нашата комисия преди две години, няколко пъти настояхме върху потребността от разглеждане на альтернативни решения, защото се натрупват ефекти, натрупват се последици и тук е същия проблем. Просто не е разглеждана альтернатива. Говори се за излишна магистрала, да, но може би бихме могли да намерим друго решение с по-слабо въздействие и наистина е жалко, че комисията приема решенията на местните органи. Защото естествено става въпрос за създаване на работни места от страна на местните органи. Аз съжалявам за това положение и миналия път го казах, трябва наистина да разглеждаме въпроса за натрупващите се последици и да искаме от датското правителство да ни докладва за альтернативните решения, защото трябва да се вземе много на сериозно директива Натура 2000, а това не се прави именно тук и ми се струва, че предложеното решение не е достатъчно добро. Благодаря. Um, it seems that we are many, many, in many cases faced with problems we cannot actually check. Много често сме изправени пред проблеми, за които няма как да извършим проверка. Иска ми се да имаме напълно обективни бележки по тези данни, но съм сигурна, че е, макар подалия петицията да има отговора на датското правителство по отношение на последните данни за измерванията и така нататък, Бихме могли да изчакаме още данни. Как мислите, госпожо Алкен? Извинявайте, че ще се изкажа на английски, но не е достатъчно добре да получаваме един и същия отговор и комисията да не изисква а, тези условия, които тя е заложила в директивата от 2000 година. Економическата дейност, да, тя не е забранена, но държавата членка трябва да разгледа натрупаните ефекти и въздействия и също така дали има полезни альтернативи. Това беше целият проблем, който разглеждахме в Полша. Този голям случай, който в крайна сметка беше в полза на природата, но това беше една а, борба не само на местните и на регионалните власти в комисията, но също така и на комисията. Не можем просто така да приемаме, ми да, добре, е, е, позволени са, легални са тези дейности и нищо няма да направим. Искам още веднъж да се обърнем към датските власти да направят оценка на въздействието, която включва натрупания ефект, особено за торовете и всичко, което става с тази цяла земя, целият район и всичко, което все пак а, и, има известен натиск. Накрая ораторката говори без микрофон. Благодаря ви, госпожо председател. Да, действително говорим често за подобни случаи и говорим за несъвместимост между економическа дейност и устойчивост. Така или иначе трябва да тръгнем от принципа, че трябва економическата дейност да бъде устойчива, защото ако не е устойчива, тя не е добра економическа дейност. Мисля, че трябва да продължаваме да настояваме на принципа за търсене на альтернативни решения, защото това трябва да се впише напълно в устойчивото развитие на зоната. Именно това е най-важното. Този принцип на устойчивост да продължава да бъде спазван във всеки случай на жалба, която стига до нас. Когато има някакви съмнения в качеството на оценката на въздействието, в случая става въпрос за оценка от 2008 година, а самата държава след това е внесла някакви е, изменения. Затова ми се струва, че предложеното решение от госпожа Окен е подходящо. Вносителя на петицията, заповядайте. Е, бих искал да подчертая следното. Не е правен достатъчен анализ във връзка с съществуващия път и във връзка с това, че ще засили трафика по Е45 и е, другия път, който е в пряк контакт с зоната по Натура 2000, а именно това е сериозна последица във връзка с шума. Във всеки случай няколкото изследвания и проучвания, които са направили, нямат нищо общо с е, старата оценка на въздействието. Благодаря. We go to the report of Mrs. Maria Jose. Госпожа Мария Хосе Чавес. Γένειας για την κατασκευή ενός δρόμου που θα διασχίζει το πάρκο Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας. Става въпрос за петиция 1057 от 2009 за изграждане на път, минаващ през природния парк Сиера де Арасена в Хуелва. Тук сме сезирани с сходна петиция, пак от Испания, за същия път, в сходен регион в Хуелва. От името на комисията заповядайте. Um, Uh, Както бе. По последна информация, благодаря ви първо за думата, продължава оценката на въздействието за тази инфраструктура. Най-вероятно знаете, че преди тази комисия, преди, извинете, тази петиция, комисията отвори ново досие, за да разгледа е, тази информация, която бе подадена от писмен въпрос е, от 2009 година от е, Жан Ламбер, евродепутат. Ставаше дума за три пътя, част от пътната инфраструктура, с евентуално въздействие върху съответното обект Сера де Ласина и Пекос де Ла Роша. Отговор, който получихме от испанските власти е, че оценките на въздействието в момента се правят. Ще продължим да наблюдаваме какво се случва. Следващата стъпка е да чакаме оценката на въздействието и най-вече какво ще бъде въздействието на тези проекти и дали отговаряте на законодателството. Благодаря. Много благодаря на представители на комисията за тази информация. Става дума за едно шосе, което ще минава през природен парк по Натура 2000. Освен това е биосферен резерват. Органите още не са преценили къде ще минава точно магистралата. Така че, имайки предвид казаното от представителя на комисията, интерес от този природен парк трябва да остане отворена тази петиция и да следим какво се случва. Когато се установи пътя на магистралата, ще видим. Значи, благодаря, господин Мейер. Председателката отново говори без микрофон. Петицията остава открита. Следващата петиция също от Испания. Става въпрос за препоръки, за мерки за запазване на парка по натура 2000 на Канарските острови. Европейската комисия през февруари 2011 година се занима с това писмо и междувременно получихме информация от подалия петицията и плана за земеползване, който е прият междувременно за тази зона. Можем да потвърдим, че Голямата част от въпросите, които повдига автора на петицията, са свързани с земеползването, а не с Натура 2000. Планът за земеползване се занимава точно с тези въпроси, които повдига автора на петицията, както и с някои управленски въпроси, които са важни и за птиците, и за всички е, видове от флората и фауната. Още един въпрос, повдигнат в петицията, е свързан с управлението на този район. Европейската комисия започна дело срещу Испания по управлението на местата по Натура 2000 в района Макаронезия. В а, този район те би трябвало вече да са създали необходимите мерки за защита. Тъй като преди повече от 6 години са избрани тези места, ще продължим и да наблюдаваме испанските власти и с това дело, което споменах. Другите въпроси пък са свързани с плана за земеползване, който междувременно е прият и те се разрешават в него. Sí, muchas gracias. Eh, en fin, yo celebro que la Comisión Europea abierto. Благодаря ви. Е, приветствам факта, че Европейската комисия е започнала такова дело за нарушение, защото остров Лансероте наистина е обект на силно застрояване. Огромни хотели с по 2000 легла се строят там. А тази зона е защитена по мрежата Натура 2000 и специална защита. За това се радвам, че комисията защитава директивите. И за това смятам, че петицията трябва да остане отворена, за да продължим да наблюдаваме това, което се случва. Благодаря на господин Мейер. Преминаваме към следващата петиция. Става въпрос за господин Франциско Месадиес, испанско гражданство относно използване на европейски средства в Национален парк Доняна. заедно с петицията на господин Хавьер Кастровьехо с испанско гражданство също от името на клуб Дедоняна относно влушаване на състоянието на национален парк от същия район Доняна. За комисията госпожа Микелинини за първата петиция. Или господин Хернандес за двете петиции. Не. Тори Бадела. Благодаря. Що се отнася до тази петиция, комисията излезе вече с едно съобщение пред вас. Доказа, че голямата част от въпросите в нея, които са свързани с градоустройствените планове, не са въпроси, по които Европейската комисия има компетентности. Испанските съдилища сега се занимават с тях. Наскоро автора на петицията изпрати и нова документация на комисията, защото в първоначалния документ всъщност конкретно не се упоменаваха нередностите свързани с средствата. В новите документи обаче вече има по-конкретни неща. Говори се за оперативната програма Доняна от 1994 до 1999, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Автора на петицията ни е изпратил едно резюме на доклада след едно разследване на Сметната палата на Андалусия. Няма дата, между другото, тук. Предполагам, че от 2004-та. Спомнява се Международния център за проучване на международните конвенции, който се занимава и с такъв тип въпроси свързани с такъв тип паркове, от който има и оплакване. Има една препоръка единствено, що се отнася до доклада от Андалусия, където се говори за съфинансирането и единственото нарушение всъщност е, че не е сложена табела там, че това е място, което е обект на съфинансиране. Вече е сложена такава табела, така че всичко е наред. Освен това, оперативният план за Доняна е 94-99. Европейската комисия е приключила вече с този период. Имайки предвид обаче всички доклади от мониторинга и евентуални нередности, все пак програмата, не забравяйте, е приключила. Единствените фондове, които конкретно се споменават, е фонда за регионално развитие и ние не смятаме, че има каквито и да е неравности, свързани с ползването на средствата от този фонд. Така че няма смисъл да се правят от наша страна повече разследвания и проучвания. Давам думата на колегата от Генерална дирекция Земеделие, за да обсъди тя с вас замеделските въпроси. Thank you. Um, for the agricultural part, uh, the petitioner uh, по отношение на земеделските въпроси. Споменава се плана Монте Маризмас, различни документи, стати от пресата представя той, които са свързани с казвани от господин Хуан Гамера. Той е представител на местни кооперации които явно се оплакват от нарушения на плана, които според тях се правят от местното самоуправление. Комисията разгледа всички тези твърдения и в... След това изпратихме отговор на въпрос 109 6 от 2008, както и в рамките на петиция 0206 от 2008 от господин Гемейро. Новата петиция, която сега е пред нас, всъщност relating to uh, involvement of EU funds in а, по някакъв начин, или т.е. всъщност по никакъв начин не са открити никакви злоупотреби с фондовете. Поддържаме това, което сме казвали и в миналото. А, то е следното. Първо, че доколкото знаем ние, на базата на информацията, с която разполагаме, твърденията свързани с плана Алмонте Маризмас, не са свързани и с фондове на ЕС и че въпросът трябва да бъде разгледан в рамките на националното законодателство. Благодаря. Благодаря. Европейската комисия отговорила ли е и на двамата автори на петиции, защото говорим за два различни въпроса. Разглеждаме ги в една точка, но от една страна имаме един план, плана Дуняна, и от друга страна имаме една петиция за националния парк. Чухме за Алмонте Маризмас като план, но аз искам да разбера какво се случва с втората петиция. Какво мисли комисията по втората петиция? що се отнася до втората петиция, добър ден на всички. заедно с тази петиция ние сме получили много оплаквания от НПО и други групи. Има също така и един писмен въпрос, 6014 от 2008, който бе представен от евродепутат господин Мейер, който е тук. Всичко това е свързано с национален парк Доняна в Андалусия а, това е зона от общностен интерес. Има такъв статут и е по директивата за местообитанията. Е, заради това ние сме поискали информация от испанските власти. Е, докладът по пилотния проект и е, както казахме по-рано, ние разгледахме отговора и решихме, че ни трябва още информация по различни аспекти, свързани с данията, директивата за водите и така нататък. Това е изпратено на автора на петицията. Получили сме отговор от испанските власти и по-настоящем го разглеждаме. Техническите служби анализират информацията, която ни е изпратена. Вярно е, че нещата се случват малко бавно но не бива да се забравя сложността на въпроса и обема на информацията, която се получава и различните органи. Благодаря ви, госпожо председател, каза господин Мейер. по отношение на втората петиция, отново приветствам на местата на Европейската комисия, защото Националният парк Доняна е също така и е, обект на световното наследство на ЮНЕСКО и трябва да бъде опазен. Така че, що се отнася до втората петиция, трябва да ви кажа, че също не бива да я приключваме. Тя трябва да продължи да бъде отворена. Проти. Наклишме ти проти. Не знам какво трябва да направим по първата петиция. Може би трябва да се закрие. Председател, като говори отново без микрофон. А пък втората петиция ще оставим открита. Съгласно това, което се каза от господин Мейер, можем да приключим с първата петиция и да оставим открита втората. Добре, казва председателката. Приключваме, закриваме първата петиция и оставяме открита втората. Следващата петиция, отново от Испания, става въпрос за господин Иняки Риеро Кастро с испанско гражданство. Петиция по нарушение на директивите за опазване на естествените местообитания и за опазване на дивите птици от страна на испанските органи, отговарящи за резервата Пикос де Европа. Представителката на Европейската комисия. Благодаря. Ще започнем с уточнение по процедурата. Отговаряме на допълнително искане на информация от 2009 година по петиция от 2006, петиция номер 166 от господин Иняки Рейеро Кастро. Всъщност не става въпрос точно за петицията от 2006, защото тогава заключихме, че няма правонарушение. А сега това допълнително искане от 2009 говори вече за структурни фондове, които са финансирали 58 оператора в резервата. Там се казва, че има отрицателен ефект от всички тези инсталации и се изисква осигуряването на добрата работа на тези съоръжения. От 2004-2009 е било извършено финансиране на тези инсталации финансиране 80% от Европейския съюз. Има и жалба в комисията, представена от 2006 година, със същия предмет от същия носител, господин Иняки Рейеро. Отначало комисията е дала данни на парламента, като казва, че тези инсталации са свързани с проект от 2007 година. проекта е бил от 2002 година и доклада оказва, че инсталациите са съвместими с 1600 регламента 1604 не са спазени обаче изискванията от 2006 година, защото много преди получаването на допълнителната информация продължава да се поддържа същото искане по начина на функциониране на тези съоръжения. Получихме писмо от комисията и тръгваме от принципа, че е, трябва да бъде съфинансирана поддръжката на тези съоръжения. Въпреки това решение, вносителя продължава да твърди, че съоръженията не работят добре. Затова през май 2010 се свързахме с е, управителите. Получихме отговор, че по-голямата част от съоръженията са отново в действие след цяла поредица от действия по поддръжка. Основахме се на партньорство след техническия доклад, обърнахме се към носителя на петицията, за да закрием петицията през октомври 2010. Обаче вносителя отново ни информира, че по-голямата част от тези съоръжения продължават да не работят. По тази причина комисията пожела да иска от испанските е, власти посещение ще се опитаме да видим тези оздравителни съоръжения, поне едно от 58-те съоръжения. В заключение, комисията счита, че няма законова разпоредба, която е нарушена, тъй като е издаден технически доклад за доброто функциониране на съоръженията. Но тъй като съществуващия бюджет по тези съоръжения изисква контрол – и това оправдава посещение. Така че заедно с нашите колеги от Генерална дирекция околна среда ще направим това посещение във връзка с жалбата пред комисията. Ние ще информираме парламента за резултатите от това посещение и това, което конкретно сме видели от, по тези съоръжения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че отговора на комисията е в правилната посока, защото действително става въпрос за доста особен район. Разбира се, в Испания местният орган продължава да не информира Европейския съюз за доброто функциониране на тази инфраструктура. И този резерват Пикос за Европа просто не е деклариран като специална защитена зона. Съгласно подадената информация от е, Европейската комисия, петицията трябва да остане открита. Европейската комисия през юни месец ще трябва да провери не само доброто действие на пречиствателните е, съоръжения, но трябва да отиде и в Общинския съвет. Всъщност става въпрос за три общини, от които зависи Пикос де Европа и техните отпадни води всъщност се изтичат в този район. За това ще бъде добре да посетите общините и да видите точно къде се оттичат е, отпадните води без никакво пречистване. Председателката, благодаря. Надяваме се, че комисията ще отчете вашето искане. Господин Яр, искам да констатирам още веднъж, че липсва доста информация. Цяла поредица от въпроси остават без отговор. И за това ми се иска тази петиция да остане открита до момента, в който получим отговор. Ако добре разбрах, господин Мейер, става въпрос за някаква декларация от страна на местното правителство, но ние оставаме оставаме с тези висящи въпроси, така че ще трябва да се дискутира и бъдещата процедура. Когато получим съответните отговори, отново ще видим какво решение можем да вземем по тази петиция. Благодаря. Господин Мейер, аз искам да задам един въпрос на господин Яр какъв недостатък виждате вие? Всъщност, защо комисията не се обърне към администрацията, просто да зададе въпрос, не да прави някаква преценка, но просто да попита дали е, Хунта де Кастилия и Лион е, искат да декларира този регион като е, като резерват. Това е просто въпрос, който искаме да зададем. Дали възнамеряват някакви действия, за да може да се защити Пикос де Европа? Не мисля, че това ще представлява някакъв проблем. По този начин ще можем да проследим по-добре нещата. Благодаря. Да, разбира се. Ние вчера, например, решихме да напишем писма във връзка с процедурите по петициите, но в случая ние все още не сме получили отговори. Очакваме тези отговори. Има въпрос от страна на изпълнителната комисия. Има диалог между комисията и държавите членки. И имаме въпроси до местните органи. Когато получим тези отговори, тогава ще говорим. Искаме се просто да следваме някаква логика. На първи етап установяваме диалог с комисията и когато вече отговорите са на разположение, тогава, ако имаме въпроси, тогава ще се обърнем пряко към държавата членка. Мисля, че и в този случай това ще бъде най-доброто решение. Комисията си отбеляза вашите съображения, господин Мейер, и предполагам, че тези съображения ще се отчетат в рамките на тази петиция. Благодаря. Добре. Не знам дали трябва да изпращаме писмо от наша страна, защото комисията следва да го направи. Ако добре съм разбрала, във връзка с, с декларирането на този регион като специална защитена зона. Мисля, че комисията трябва да го направи. Не е необходимо ние да изпращаме писмо, за да проверим дали това е направено или не. Комисията следва да го направи и да ни информира надлежно. Мисля, че Европейската комисия се основава на основния въпрос, а именно функционирането на пречиствателните съоръжения. Не мисля, че комисията се занимава с въпроса за специално защитената зона или не. Европейската комисия ще разглежда този въпрос, дали този, тази зона ще бъде обявена за такава. Става въпрос просто за пречиствателното оборудване. Кой трябва да декларира Пикос де Европа като специално защитена зона. Испания трябва да реагира в случая. Затова не разбирам какви са резервите на евродепутатите. Може би трябва да попитаме просто държавата членка дали възнамеряват да защитат тази зона или не. Ако депутатите наистина имат такива резерви, тогава ще се обърна към комисията, за да ги питам дали Алпите, Пиринеите или такъв район като Пикос за Европа трябва да бъдат защитавани зони или не. Когато ми се отговори да, тогава <laughs> вече да се обърна към държавата, за да попитам защо все още не е открито досие, за да може тази <laughs> зона да се обяви за специална защитена зона. Председателката, моля ви, не, не искам да омалуважавам вашия отговор или посоката на вашия отговор, но мисля, че комисията е задължена да зададе въпроса на местните органи. Дали този обект ще става специална защитена зона или не. Но въпросът, който си задавам, дали успоредно с постъп, препоръките на комисията, ние трябва да изпратим и писмо. Господин Яр, мисля, че изпълнителната комисия трябва да осъществи това. Ние като комисия по петициите не би трябвало да изпращаме официално писмо сега на регионалните местни власти, това си е в правомощите и задачите на комисията. И след отговора ще видим какво трябва да направим. Представителите на комисията искат ли да се произнесат по това, което в момента обсъждаме, т.е. дали действително е в задължението на комисията да се пише. Благодаря ви, госпожо председател. Като представител на комисията искам да внеса някои пояснения. Пикос де Европа, така както и други обекти, територии с европейско значение, са част от мрежата Натура 2000 по директива Местообитания. Това е всъщност един постепенен процес, според който 6 години след приемане на биогеографския район, в случая Атлантически район, съответните обекти трябва да се обявят от държавите членки като специални защитени зони. Това всъщност е по-горната степен на защита на определен район. В тази биогеографска атлантическа зона, обявена в официален вестник от 2004 година, шесте години изтекоха през декември 2010 година. Следователно, Пикос де Европа ще се обяви за специална защитена зона, т.е. трябва да бъде обявена. Очевидно има закъснение от страна на Испания. Обявяването на една такава територия с европейско значение за такава зона не е просто семантика, а става въпрос за цяла поредица от мерки за регулиране на дейностите в този район. В този испански случай става въпрос за план на управление на природния ресурс за използването на този район. Комисията съзнава, че има закъснение от страна на Испания в случая, но ние искаме да подходим хоризонтално. Опитваме се в момента да съберем информация от страна на различни държави членки, от всички засегнати държави членки и вследствие на това събиране на информация, ако този обект продължава да не бъде обявен, тогава вече ще започнем процедура за нарушение. Трябва да кажа, че биогеографския район микроманесика през 2001 година простиращ се и в Португалия, и в Испания, защото става въпроси за Асорските острови, също е предмет на закъснение. Комисията започна процедура за нарушение срещу тези две държави членки и тази процедура продължава в момента. А във връзка с Испания, Испания е пред Европейския съд в момента по този въпрос. Ето това е състоянието на нещата. Всеки европейски депутат може, ако реши, да се обърне към държавата членка, за да припомни какъв проблем представлява едно такова закъснение и да обясни необходимостта да се изпълнят всички разпоредби от европейското право. Благодаря, господин Мер. Смятам, че действително би трябвало да изпратим писмото с оглед на тази информация. Има отлагане в размер на години и мисля, че бихме могли да напишем в писмо съвсем любезно до Кастия Реон, така че да попитаме защо, на какво се дължи това отлагане. Факта, е, че комисията също работи по въпроса, а също е и, че нашата комисия е получила петиции, така че да могат да ни обяснят на какво се дължат тези години закъснение, отлагане в случая. Следващия оратор. Моето предложение като компромис в случая е и не можахме да го обсъдим в срещата на координаторите, но освен като обсъждане в, сред координаторите, мисля, че трябва да го приемем тук в комисията в по-пълен състав. que no entiendo, realmente no entiendo por qué tenemos que posponer una cosa tan... Не виждам защо да трябва да отлагаме нещо, което е толкова явно и отчетливо в тази комисия. Ние трябва да следим прилагането на европейските директиви. И комисията току-що ни информира, че има отлагане, закъснение продължение на години в това прилагане. И ми се струва, че би трябвало поне нещо да направим, като, както и комисията действа. Поне писмо да напишем до Испания. И всъщност става въпрос само за Испания, защото и други държави членки а, всъщност а, закъсняват по същия начин. Не смятам, че трябва да се отлага решение за написане на просто едно писмо не кой знае какво. Мисля, че трябва да напишем писмо до регионалното управление на Кастилия Леон, просто за да покажем нашия интерес във въпроса. Смятам, че че за да се напише едно писмо, трябва все пак да има подкрепата на всички политически групи, а пък не са всички тук. Така че ако го отложим, не е кой знае какъв проблем. Просто предлагам да се обсъди още веднъж в срещата на координаторите, когато всички политически групи са е, представени. По този начин просто по-организирана ще ни е работата. Това е моят съвсем моето съвсем сериозно предложение. Правя го, защото сме в намален състав тази сутрин. <clears throat> Служа Алкин, Питър, не разбирам вече какво казваш. Оглеждам се и виждам, че всички са почти тук. Социалистите ги няма. Тук са и зелените, и другите. Не може всеки път да седим тук и да сме блокирани, само защото една политическа група отсъства. Или го изпращаме това писмо и, честно казано, направо бихме провалили работата си, ако спазвам такива условия в бъдеще. Същия оратор. Съгласен съм с Маргарет Алкен. Всички а, политически групи са а, представени. Има а, много, които са в подкрепа на изпращането на писмото. Тази комисия, нашата комисия никога не се е колебала, когато става въпрос за действия, а това какво прави комисията, Европейската комисия, смятам, че те сами трябва да предприемат своите действия и смятам, че имаме превес на подкрепата за изпращане на писмо. Господин Яр, аз съм демократ и мога да призная, че щом мнозинството иска нещо, трябва да го направим. Председателката, ще изпратим това писмо. Нямаше да го изпратим, ако не вярвахме, че е в нашите правомощия да го направим. И за това нека продължим. Говорим за една петиция от госпожа Маура Хилан с ирландско гражданство от името на Сдружението, противопоставащо се на неприемливи градоустройствени проекти в областта Амансора относно въздействието на подобни проекти в долината на Амансора. Имате думата. Здравейте, ако мога да започна с това, че описанието на петицията е подвеждащо. Нашата петиция е от името на хората, които са закупили добросъвестно домове в долината на Амазора и са се превърнали в жертви на хаоса на градоустройственото управление. Този въпрос за нарушенията в Испания в тази област е добре познат и той е обект на редица резолюции и доклади в Европейския парламент между 2006 и 2009 година. Все пак обаче проблемът продължава и се разширява. Бих могла да ви разплача с историите за нещастието, финансовите трудности и стресът, който а, преживяват а, хиляди европейски граждани. И така, за да ви представя проблема в контекст. Според омбудсмана на Андалусия през 2000 година е имало 300 хиляди нелегални а, а, строежи в а, Андалусия, само в Андалусия, но има 17 а, такива автономни области в Испания и може би говорим за 1 милион хора а, с комбинирана съч... натрупана инвестиция от тяхна страна в рамките на милиарди евро. Ком... Мисията е била а, благосклонна към петициите в миналото, но подчертава, че може да се намеси единствено когато въпросът опира до приложението на европейското право. Но ние пък смятаме, че действително този въпрос е атака а, срещу фундаменталните основи а, и а, колони на европейското законодателство а, срещу а, свободното движение на капитал и хора. Гражданите от държавите членки а, са инвестирали много хиляди са е, инвестирали големи суми, но не могат да отеглят тези инвестиции. Позната е, позната е случая на семейство Прайер, но има много други а, господин и госпожа Прайер в Испания. Хората са инвестирали, а сега рискуват загуба на своята инвестиции без каквато и е да била надежда за а, компенсации или пък живеят без вода и електричество или пък им разрушават а, собствеността или пък трябва да са принудени да изплащат на своите строители дълговете или пък комбинация от всички тези проблеми. Това не предизвиква хората, разбира се, да инвестират в Испания и това е демонстрирано от сериозния спад в инвестициите в тази посока. договорът защита економическите интереси на потребителите и гражданите в други държави членки фактически са закупили незаконни собствености и а, са били спомогнати от а, адвокати или а, други консултанти, които не са били а, достатъчно добросъвестни или пък а, други подобни условия. Европейското законодателство защитава гражданите от дискриминация. Това включва и не пряката дискриминация. И тук имаме тези инвеститори, които идват от добре регламентирани а, държави, в които има достатъчно защитни механизми и очакват тези стандарти да бъдат приложени в Испания и, за съжаление, са шокирани, че не това е ситуацията и са в, а, поставени в сравнително ам, сравнителен недостатък. За съжаление, а, дискусиите в Андалусия напоследък опряха до а, една характеристика на тези хора като група от хора, които незаконно са се заселили на нашата територия. А, ние виждаме и много други нарушения на хартата на, на основните човешки права на Европейския съюз. Тя а, има важна роля при приложението на принципа за свободно движение на капитали и хора. Тук виждаме, че правото на достоинство, на дом и на а, не отнемане на собствеността без обещетения са нарушени. Уважаеми членове на комисията, много а, съчувствие сме получили, но не сме видяли кой знае какво действие. Не ни е, нужна, не ни е нужно вашето съчувствие, просто бихме искали законите на Европа да означават нещо повече от просто думи на хартия. Искаме правото на Европа да разрешава проблемите, които най-малкото нарушават функционирането на вътрешния пазар и разрушават надеждите и мечтите на много. И завършвам с а, мобата на да чуете а, казаното от Хелън Прайер, чийто дом е разрушен през 2008 година и в момента тя живее в гаража си. Благодаря. Госпожа Прайер. Thank you. In June 2002... През юни втора година ни показа няколко парцела а, в а, областта а, извън Вера. Всеки един от парцелите беше с разрешително. Имаше около 90 къщи, които бяха отбелязани в тази област. Ние избрахме парцел, избрахме банка, адвокат и заплатихме депозитите. През 2002 година нашият адвокат ни информира, че всички разрешителни се получени и ще започне а, строежа през октомври. Пре, на 15 май 2003 беше завършен строежа, на, строежа на 22 май 2003 година се преместихме в Испания като а, испански граждани. Имахме вода, електричество и всички необходими документи. Останалите парцели бяха продадени и ние гледахме как се строят други а, къщи с разрешението на хунтата на градския съвет, извинете. А, ние подадохме молба за разрешително за допълнителни строежи а, около нашата, в нашата градина. А, получихме разрешение, не бяхме информирани за проблем. След това подадахме молба да, разреш... да направим работилница в гаража, получихме разрешително и не получихме каквато и да била информация, че съществува проблем. През май 2006 година получихме писмо, че градския съвет отнема разрешителното ни и имаме 15 дни да разрушим изцяло къщата за своя сметка. Явно е имало поверителен, поверително дело през април 2004 година, на основата на което са изтеглени нашите разрешителни и само съвета на Андалусия и градския съвет са били, са участвали в това дело или са информирани за това. Ние не бяхме наясно. Нашият адвокат ангажира допълнителна правна консултация и подадахме молба в, Конституци... в Конституционния съд в Мадрид за да се спре разрушаването. През януари 2008 година Градския съвет в Андалусия не изчака разрешението на Конституционния съд. Дойдоха рано на 9, януари и махнаха нашите електромери и водомери и имахме 2 часа, за да се изселим от дома си макар да бяха наясно от градския съд, че ние сме в съдебно производство в Мадрид. те няколко пъти ги информирахме по време на тези два а, часа. Те не трябваше да навлизат в нашата а, собственост и не трябваше да разрушават къщата ни. Благодаря ви, каза, казва председателката. А, излъчва се филм. Конституционният съд отсъди в наша полза. Регионалното правителство не е трябвало да. А, провежда дело без нашето знание и съдиите отсъдиха, че всички действия а, като резултат от това дело са невалени. Очаквахме а, къщата ни да бъде отново построена и да получим обещетение, но градския съд не прие решението на Конституционния съд и а, подаде джаба в апелативния, успор в апелативния съд и ние живяхме в нашия гараж в продължение на две и половина години без вода и електричество. Здравето на Лен много се внуши, влуши и той постъпи в болница. А, градския съвет искаше да преминем през а, проверки, психиатрични изследвания, защото те не вярват, че през последните 5 години ние сме били обект на стрес и трудности. Ние сме пенсионери, които не сме направили нищо лошо и не заслужаваме това. Ευχαριστούμε πολύ. Από την μεριά της Κομισιόν ο κύριος Γαβριλιάδης. И така, комисията има думата. Господин Авис. Става въпрос за основни човешки права, въпрос за права на собственост. Според член 51 от Харта на човешките права има разпоредби в връзка с институциите, принципа на субсидиарност и държавите членки, когато прилагат правото на Съюза. Що се отнася до правата на собственост, Европейския съюз може да се намесва, когато става въпрос за приложението на европейското право, тъй като на този етап няма връзка, която е да е установена. Това, разбира се, не означава, че не са защитени правата на, основните права на а, подалите петицията. Те могат да се обърнат към Страсбург, към Европейския съд на човешките права, ако се изчерпат а, вътрешните средства. Благодаря. Кирия. Благодаря. Има думата следващия оратор. Тази комисия получавала много подобни под петиции в рамките на 10 години, последните 10 години. Много а, сме слушали по същия въпрос. Аз повдигнах въпрос, въпроса два пъти пред испанския премьер а, два пъти миналата година. И единственият му отговор беше, че Испания съблюдава върховенството на закона. Това ли е върховенството на закона? Не приемам аргументите на Европейската комисия да се остават на страна тези случаи тези хора много дълго са страдали, време е за действие, а не за повече думи. И тук призовавам тази комисия да изведе резолюция и да изисква европейското финансиране за тези а, региони да бъде моментално блокирано и да се предостави решение на тези хора. Ако това не се случи, ще се обърна към британския премьер, така че той да а, спре приноса на Обединеното кралство към европейския бюджет. Испания губи основния си економически сектор туризма, а това е време на економическа криза. За съжаление, испанските власти и Европейския съюз не разбират естеството на проблема и не го а, отразяват, не предоставят правилното решение. И тези хора не могат да продължават така. Ние, представителите на хората, на тези граждани, трябва да действаме сега. Благодаря. Uh, uh, Госпожо председател, благодаря. Първо искам да кажа, че това, което чухме току-що от госпожа Прайер е най- разстройващото нещо, което сме чули тук в нашата комисия. Не мога да си представя какво е да видиш дома си и всичките ти спестявания пред живота да бъдат отнети по този начин. Аз бях абсолютно шокиран от излъчения филм пред нас. Госпожо председател, повтарят се нещата. А, тук се връщаме отново и отново и слушаме едно и също и вече се а, се чувства много неприятно да чуваме отново и отново едни и същи случаи, как се нарушават правата на хората, как се нарушава законодателството и комисията да ни казва а, нищо не може да направим, да отидат в Страсбург. Какъв е смисъл на хартата на човешките а, права, ако тя не може да се използва? Ако не я използваме в случая, защо не използваме а, Конвенцията за човешките права, на ООН е документа за човешките права. Нали, имаме свободно общество за свободен а, пазар и те зависят от върховенството на закона. Върховенството на закона не се спазва в Испания. Те се държат като бандити, а не като достойни хора. Един свободен пазар зависи от правото на собственост и от а, правото на договор и спазването на договорите. Тук имаме ясен случай, в който собствеността на тези подали петицията, както и стотици, стотици, стотици още от европейските а, граждани, граждани от Европейския съюз, от а, Обединеното кралство, от Испания. Техните права са изцяло игнорирани, техните а, договори не се спазват, въвеждат се решение с задна дата от испанските ам, съдилища. Тези договори са просто ам, хвърлени на страна. Това не е а, приемливо и трябва комисията да предприеме действия, трябва да изискаме от комисията да предприеме действия и аз бих искал да се под, подкрепя колегата Андреасън, че трябва да направим нещо смислено а, и да изискаме да се спре европейското финансиране за тези области. Аз би го подкрепил и искрено се надявам, че тази комисия ще го подкрепи. Кире Кашман. Господин Кашман. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Занимавам се с този въпрос от 2004 година. Искам да благодаря на госпожа Хелен Маура за представянето. Искам да благодаря на семейство Прайер. Трябва да ви кажа, че се занимаваме с този въпрос 8 години. Позицията на парламента е ясна. Това, което се случва, що се отнася до градско устройство, що се отнася до едно правомерно закупуване на неправомерни жилища е, е изключително. Искам да посоча пред колегите, пък и пред колегата Хелмър, че бюджета вече е гласуван в резолюцията Алкен от 2009. Така че нещата са вписани. Защо призвавате към нещо, което вече имаме? Важно е обаче да има правосъдие. Европейската комисия е абсолютно права с това, че хартата се прилага само в а, пряка връзка с европейското законодателство и европейските директиви. И ако имаше директиви и законодателства за имущественото право и достъпа до правосъдие и обещетения, то тогава този въпрос още през 2004 година щеше да е решен, когато излязахме с първия си доклад. Сега, не говоря от някакво обективно разстояние. Аз съм бил там, както знаете, е, в региона от името на парламента три пъти. И личната трагедия съм я е видял с очите си. Занимаваме се с хора от целия Европейски съюз. Унеси, които казват, че това е британски въпрос, грешат. Това е европейски проблем. Проблем с хора, които са се възползвали от основното си право, правото на придвижване в Европейския съюз и правото да пребиваваш и да се пенсионираш и да работиш и да учиш, където и да било другаде в Европейския съюз. Така че това е европейски въпрос. А, Какви са решенията? Европейската комисия от една страна е права. Имаме достъп до Конвенцията за правата на човека. Всяка една държава членка трябва да е подписала този документ, преди да се присъедини към Европейския съюз. Затова тази петиция няма да бъде приключена, тъй като настоящите действия на испанското правителство, пък и миналите, не отговарят на Конвенцията по правата на човека. Освен това, се отказва достъп до правосъдие, което би разрешило въпроса. Освен това, също така, или на, мясно, на местно, или на регионално ниво, или по принцип местните власти не изпълняват своите задължения. В случая не говорим за някакви отделни случки. Говорим в този случай за 6 парцела, всеки един от тях по 10 000 квадратни метра. Ако не знаеш какво се строи в твоя район, значи тогава не защитаваш гражданите си, а това е твоето задължение да се грижиш за гражданите, за целия район, за околната среда, за което си гласуван в крайна сметка на тази позиция. Доклада Алкен призовава за различни мерки, не на последно място трибунал, който да бъде създаден и това според мен трябва да бъде една идея, която защитаваме пред испанското правителство. И на този трибунал с регионалните министри, с националните министри, защото между другото е, има регионална автономия там и това осложнява нещата. Та, а, ние в Европейския парламент трябва да призовем това да се случи. Дали ще бъде с предложение в пленарна зала, но си мисля, че не трябва през пленарна зала да го направим. Трябва да го направим сега. Да призовем регионалните министри както и националните такива, да се съберат, за да съставят една комисия, да се предоставят адекватни обещетения на а, хората, които правомерно са закупили. Пак казвам, правомерно са закупили а, своите имоти, използвайки а, градското устройство на района, и са получили съответни права. Те имат право да живеят там. Мисля, че това е пътя, който трябва да тръгнем. Наближаваме избори в Испания. Трябва да ви го кажа. Ще има много обещания, много празни приказки. Е, иска ми се такава една комисия да бъде одобрена от испанските колеги в този парламент, както и в местния испански парламент, преди да стигнем до изборите. Лично ще преследвам тази цел. Говорил съм с социалистическите европарламентаристи. Правителството на Андалусия се занимава с този въпрос. Опитва се да озакони незаконните според тях постройки. Не знам какво ще се случи. Но ние в Европейския парламент трябва постоянно да оказваме натиск, така че общите обещания, които се правят, когато някой среща трудности, да бъдат наистина последвани от действия след предизборния период. Това ми се иска да направим. И накрая. Приветствен факт е, че всички политически партии се ангажират с този случай част от политическите партии тук не вярват в Европейския съюз. Аз пък смятам, че единствения начин, по който можем да разрешим този проблем е посредством Европейския съюз и посредством Европейската комисия. Така че следващия път, когато видя с председателя Барозо, ще го попитам какво може да направи заедно с другите комисари отвъд техните правомощия, за да се окаже натиск върху Испания. Не бива да забравяме, че онези, които призовават към действия, в същото време, а, говоря за правителства, за политици, да, в същото време те а, ще се отрекат от комисията, когато видят, че тя съответно надвишава правомощията си или навлиза в сфери, които не са и по портфела. Така че трябва всичко това да бъде безпартийно, надпартийно и никой да не се опитва да извлича политически а, дивиденти от този въпрос. Има десетки хиляди автори на петиции тази тема. Благодаря. Госпожа Алкин. Thank you very much, uh, Madam Chair. And of course... Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря и на автора на петицията, която отново, съжалявам, че трябва да го кажа, но отново описва това. Чувал съм много такива, наистина, покъртителни истории, затова не казвам, че тази е най-покъртителната. Подкрепям казаното от Майкъл Кашман и ще добавя няколко неща. Първо ще се обърна към Европейската комисия. Имате стандартен отговор. Да, не отговаряме ние. Обърнете се към Съда защита на правата на човека в Страсбург и вие знаете, че това ще убие случая. Това означава десетилетия да минат. Нещата са толкова безнадежни, като сроковете, като срокове и като имаме предвид от кога ние се занимаваме с този въпрос, че няма смисъл. Мнозинство в този парламент гласува за моя доклад. Това означава, че Европейския парламент смята, че можем да се занимаем с тези въпроси и би трябвало да се занимаем с тях. Еврокомисията не бива да забравя, че макар, че не можем ние да прилагаме хартата, добре, хубаво. Всеки, който е изчел нещата около тази харта, знае, че не може тази харта да се използва. Хубаво, но това не значи, че не може да използваме, примерно, правата на човека и защитата на правата на човека като аргумент. В новия договор, във втори член, се говори за основните ценности. И ако тези ценности не са нещо, на което човек може да се опре, то тогава хайде да го закриваме този парламент. Какъв е смисъл, ако не можем да се опрем на ценностите, които са записани в първите членове на договора? Можем и трябва да го направим. Колеги, също така, не забравяйте, че искаме да направим едно голямо изслушване за защита правата на човека и въобще как подхождаме към тях, защото наистина става изключително скучно да слушаме комисията всеки път, който казва, ние не отговаряме. Не, отговаряте и вие, и ние отговаряме. Трябва да се взема част от препоръките, които аз направих в доклада си, господин Кашман го спомена. Още нещо. Не знам дали спомняте какво се случи с бюджета. 2008 е, есента. Измамиха ни, измамиха ни в бюджетната комисия, защото имаше едно предложение за изменение, което отговаряше на нашите решения, записани в моят доклад. Таше дума за Валенсия, но може да се прилага и до други зони. И то беше, че ако няма подобрение, може да се спре или замрази финансирането, докато не настъпят такива. И точно това изменение някак си беше превърнато в един компромис, беше изпозамазано. И нещата не бяха записани така. Пак трябва да се опитаме да го направим трябва колегите от бюджетната комисия да бъдат привлечени към тази кауза. Защото знам кои са разбойниците. И, и съм съгласна, че не трябва националните партийни интереси да навлизат в тази тематика. Още нещо може да направим, но не знам как да го направим. Може ли нашата комисия да направи предложение за изменение към бюджета? Става дума за функцията омбудсман – Е, не мога сега точно да си представя как ще стане, но може ли ние като комисия на парламента да поискаме изменение на бюджета и да намерим вече някакъв способ? Аз не съм експерт, не знам как, но би трябвало да е възможно. За да може някакви правомощия да се дадат, защото е неприемливо. Осем години да се говори по тези въпроси. Става дума за десетки хиляди петиции. И большинството от тях са испански, между другото. Тоест, не става дума само за туристи от чужбина. Голямата част, поне тези, които ползвах за своя доклад, са испански. А, същото по някой казва, че имаме големи проблеми и с правото, свързани с крайбрежните зони. А, но те имат огромни проблеми с това, това право, което се прилага специално в крайбрежните зони, което не е явно много нормално. И, и трябва и съдебната система в Испания да отговори. Аз бях там, задавах въпроси, имаше очевидни случаи и аз питах хората, защо не ги съдите? И хората ми се ядосват, че им казвам такова нещо. Аз, между другото, разбирам защо се ядосват. Защото е абсолютно безнадежно да се обърнеш към съда. Отново и отново съдилищата въобще са претоварени и не могат да се справят с проблема бързо. Освен това има огромни разходи. Човек, ако Например, ако спечелиш едно долу, дело, другия, ако е по-силен економически, обжалва и обжалва и обжалва и обжалва и ти вече не можеш да си позволиш, защото си нормален човек, имаш нормални доходи, не можеш да съдиш до безкрай. Така че ние имаме задължения и трябва да се грижим за обикновения гражданин и защитата на неговите права. Имущественото право е едно такова право. Това е записано и ние в парламента трябва да го направим. Може ли аз да задам един въпрос? May I? Okay. Ja, erstmal vielen Dank, also und vielen Dank auch an die äh, Patenten. Благодаря. Благодаря на авторите на петицията, които описаха проблемите. Изключително сериозен е този проблем и, както каза колегата преди мен, изведнъж живота ти се преобръща, е, труда ти през десетилетията отива на вятъра и когато се случи нещо такова, нямаме никаква възможност за въздействие. И тогава почвам да се питам, какъв е смисъл да има Европейски съюз? Европейския съюз а, не е ей така направен, защото на някой му е хрумнало. Не! Това е един съюз, който е економически, социален и който би трябвало да се основава на, на ценности, има свои институции. И е, колегите питаха какво можем да направим ние. И аз е, смятам, че Европейския съюз не може само да гарантира европейския пазар, единния пазар, достъпа е, до този пазар, защото той трябва да защитава и правата на гражданите. Имаме имуществено право и право на достъп до имуществено право. Където и да се случва нещо, в Испания, в Германия, където и да било, няма значение, защото имаме граждани на Европейския съюз. И те трябва да има възможно да се ползват от правата си, където и да се намира техният имот. Те трябва да знаят, че техният имот е защитен, защитен и това е изключително важно. Казвала съм го многократно. Има случаи, е, в които държавата трябва да предприеме конкретни действия. Това, което се случва, понякога наистина е незаконно. Но какво трябва да направим по тази петиция? Тази петиция трябва да остане отворена. и когато видим, че има нарушени права, петицията не бива да бъде приключвана. Съгласен съм също така и с казаното от колегите. Имаме харта за основните права, трябва да се опитаме да я използваме, трябва също така да се опитаме да получим и някакъв отговор от правната ни служба за това как точно да подходим. А, мисля си, че трябва да се обърнем и към експерти, които може би ще имат някакво различно становище. Всички тези въпроси са взаимосвързани. Мисля, че е, това е един политически въпрос. Ние знаем, че можем да прокарваме нещата по определен начин. Но от друга страна има неприемливи неща. Не може да се случват такива неща. Всички сме съгласни с това. Това, което е, ще ви кажа е, сега, е, не бива да се забравя. Европейската комисия трябва да управлява процесите. Сега не искам по никакъв начин да даваме единствено и само надежди на нашите автори на петиции, защото не ни е това работата. Въпрос е да разрешаваме проблемите, които имат те. Бих искал да се изпрати едно писмо. Едно много критично писмо на всички държави членки, за да може отново да им припомним какво се случва, защото има държави, които може би не се интересуват от това, което се случва. Но може би това писмо трябва да се обсъди на заседание на координаторите. Трябва да продължим да обсъждаме тези проблеми и трябва да се свържем с колегите от другите парламентарни комисии. Говори се няколко пъти вече за начина, по който би трябвало да се види дали тези ужасяващи нарушения са свързани с липса на сътрудничество между държавите членки или, или какво се случва. Да се може евентуално да се намесим и по въпросите на бюджета. Пак казвам, координаторите трябва да го обсъдят това. Искам обаче да, да подчертая нещо, което за мен е много ясно. Тук става дума за имуществени права на всички граждани на Европейския съюз, независимо от къде са те. Имахме примери с а, други а, зони, където е имало такива нарушения. А, говори се също така и за наводненията вчера, ако си спомняте. Та, всички тези въпроси е, засягат всички граждани. Имущественото право трябва да бъде зачитано в всички части на Европейския съюз, а виждаме, че това по-настоящем не се прави тук. Благодаря, госпожо председател, казва следващия оратор. Първо, искам да изразя своята солидарност с авторите на петицията. И може ли да изключите микрофона, господин Яр, тъй като не се чува оратора? Януари 2010 година задахме един въпрос на комисията и на съвета и тогава изразих своята солидарност. Става дума за съвсем ясен а, случай, казус, поради административни проблеми, гражданите стават жертва на администрацията. Има 30 различни местни органи на властта, е, които всъщност са създали проблеми. Много граждани са поискали разрешителни за строеж, дадени са им разрешения за строеж, гражданите са си изпълнили съответно това, което трябва, но поради факта, че местната администрация има някакви права, свързани с градоустройството и на регионално ниво също има такива градоустройствени права, объркването на тези компетентности води до това, че жертва падат гражданите. Гражданите следват съответния път, искат си разрешителното и съответно приемат, че администрацията, като им е дала този документ, това е необходимо и Съответно, те работят правомерно. Обаче нещата в крайна сметка се оказва, че не стоят така. Имаме е, над 12 000 къщи, които са незаконни. Гражданите не са виновни, те са получили разрешение от администрацията. Сега е, регионалната администрация се опитва да узакони тези 11 700 сгради и останалите няколко стотин да бъдат унищожени. Виждате как европейски граждани страдат поради е, безотговорност на администрацията. Те са измамени от администрацията и това е неприемливо. Необходими са гаранции, че един гражданин, от която и страна да идва той, отиде в друга държава, която и тя да е, и получи разрешение от органите на властта, той всъщност може да е сигурен, че това разрешение е законно и администрацията не го мами. Съгласен съм също така с инициативите, които колегите споменаха. Говорим за права на човека. Право на покрив над главата, право на почивка, особено на онези хора, които са похарчили всичките си изпестявания, за да си купят къща. Те си мислят, че имат надлежно разрешително, а всъщност нямат. Така че тази е, петиция не бива да бъде приключвана и изслушванията, които ще проведем за правата на човека, също трябва да включат този въпрос, за да можем да изложим своето становище и поради административна грешка европейските граждани да не страдат от тук на сетне. Благодаря ви. Господин Босотил. Рано, опио страйки, ще помоля следващите оратори да се ограничат във времето, тъй като не ни остава много време. Благодаря, госпожо председател. И аз, разбира се, като колегите съм афектирана от казаното от авторите на петицията и искам да се присъединя към изразилите солидарност към тях. Все пак обаче, ако комисията смята, че няма нарушение на европейското право, няма смисъл, тъй като няма как да предоставим правна помощ. Комисията в своя отговор беше съвсем конкретна. А, стана въпрос за глава от Хартата на човешките права и каза защо тя не е приложима. Той обаче не говори за а, свободното движение на капитал, което беше въпрос повдигнат от авторите на петицията. И моят въпрос е, ако искам да закупи собственост в а, Испания и някой ми отговори, че не може, това е в противовес на принципа за свободно движение на капитала. Обаче, ако аз закупя собственост и властите разрушат моята къща, тук няма нарушаване на европейското законодателство. За това бих искал да призова отново да зададем въпроса. Има ли или няма нарушение на принципа на свободно движение на капитала? Ако една къща е разрушена, може би няма нарушение спрямо конкретния собственик в случая по отношение на европейското право, но вероятно това, че по този начин хората не придобиват собственост в Испания, вероятно това представлява нарушение на принципа на свободното движение на капитали. капитали. Искам да видя, да попитам също така дали Евро... Съда на европейските общности е заниман с този въпрос, дали има решение и също така да поставя въпрос дали комисията трябва да го внесе по този начин в Европе... Съда на Европейските общности на основание на нарушение на принципа за свободно а, движение. Бих искала да получа разяснение от комисията по тези повдигнатите от мен въпроси. Благодаря, госпожо председател. Като всички останали, а, искам да приветствам авторите на петицията. Те а, по... Те ни помолиха да не изразявам повече съчувствие, защото им е достатъчно, но като другите а, искам да изразя своята солидарност. Много от нас а, тук в комисията сме работили дълго по този въпрос, по-конкретно госпожа Алкин, господин Кашман. Искам да им благодаря, защото аз а, наблюдавах тяхната работа, подкрепях я и много работа е свършена. И въпросът е къде тръгваме от тук нататък. Много е важно за тази комисия да бъдем честни с гражданите, за да не си тръгват от тук като очакват правна защита, която знаем, че няма как да им бъде оказана. Чували сме, разбира се, че имуществото право не е част от харта на основните човешки права. Чухме и тези, които говореха за това, че би трябвало тези права да са включени. Ето защо трябва да сме максимално искрени, ясни и откровени с гражданите за това какво може да се направи. Няколко предложения чухме Последният оратор говореше за свободното движение на капитал. Вероятно там има възможности. Госпожа Алкин също говореше за изменение в бюджета, вероятно от тази комисия и да се надяваме, че този път можем да установим напредък по тази а, тема, а, но трябва и да сме готови да направим всичко възможно, че и нашите политически групи да подкрепят тази промяна, изменение на бюджета. Господин Кашман говори за трибунал. Вероятно има възможности в тази посока. Ще изчакаме и ще видим. Искам да повдигна един последен въпрос, възможност във връзка с дело в Ирландия за разрешение за строителство. Комисията всъщност също се произнесе по това. Клаузата Нюман. Според нея има ограничения Тоест, когато се дава разрешение, трябва човекът да остане на това място от 5 до 10 години. Постави се а, този въпрос и беше повдигнат не по друга тема, а заради правото на установяване. Не правото на гражданство, а на установяване. Ставаше въпрос само за жилищни А, сгради. Ако да речем някой а, иска да управлява своята стопанска дейност от дома си и има някакъв конфликт. И така всички ирландски власти трябваше да променят законодателството си в този а, в резултат на това решение. Те го направиха почти всички те. Не казвам, че е, има някакво решение тук, но това е една връзка, която ми хрумна от друга петиция. За това исках да споделя с вас. И така с нетърпение чакам отговор на комисията. Благодаря. Господин Чичестър има думата. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че а, отговорните власти в Испания би трябвало да горят от срам, слушайки нашето разискване за начин по който те прилагат законодателството. Струва ми се, че става въпрос за поведение, което е характерно не толкова за демокрация за, а, с върховенство на правото, а по-точно за, става въпрос за тоталитарен, авторитарен а, режим и това е срам за Европейския съюз. Изключително а, неприятно е това а, и колегите също изразиха своето възмущение. Възмутително е, че не можем да направим стъпки напред за намиране на решение. Определено подкрепям госпожа Алкин, нейното предложение. Тя много а, усилия е положила по този въпрос и смятам, че ние като комисия трябва да направим ясно действие. А ако става въпрос за несправедливост, която трябва да се поправи, а в случай става въпрос за такова нещо, ние трябва да действаме. Испания има много празни а, парцели и територии като резултат на кризата в а, сектора на недвижимите имоти. И така, защо хората напускат? Напускат а, домове, които остават празни. Каква е логиката? И не на последно място, госпожо председател, с тази ситуация не е очудващо, че много от хората в Гибралтар които аз представлявам в този парламент, нямат каквото и да било желание да се занимават с а, заявките за собственост от страна на Испания. И смятам, че те трябва да отговорят на това петно върху частта на техния народ и държава. Thank you, Chair. I just wanted to come back on the issue. Благодаря, госпожо председател. Исках да се върна на доклада на госпожа Алкен. Там се а, споменава възможността за спиране на средства, ако не се разреши ситуацията. Ами, ситуацията не е разрешена, така че аз ви призовавам за действие сега. Сега трябва ефективно да изискаме тези средства да бъдат блокирани, да бъдат спрени фондовете. Това е действие. Също искам да кажа, че а, госпожа Алкен говореше за гласуването на нейния доклад а, в пленарна сесия с а, мнозинство, но не и с единодушие. И въпросът е, че много от испанските а, членове на Европейския парламент се въздържаха или гласуваха против. Тук а, това е важна информация и тя има отношение към предложението на господин Кашман за създаването на тази комисия в държава, в която представителите на народа, а много испанци страдат тази ситуация, те техните представители не гласуват за доклад като този на госпожа Алкен. Струва ми се доста трудно да повярвам, че би имало възможност да се установи подобна комисия. Благодаря. I think that this is a high... Струва ми се, че това е много политизиран въпрос, в крайна сметка, тъй като а, поставя в опасност европейската кух, а, свързаност и а, неразграничение, не ни помага да запазим съюза. Струва ми се, че господин Босутли е поискал въпрос към... т.е. зададе въпроси към а, комисията. Готови ли сте за отговор, господин Кашман? Благодаря, госпожо а, председател. За това и ви подадах доклада Алкен, защото искам да сме наясно с това какво, към какво призовава този доклад. Създаване на тази комисия. Фигурира там. Също а, Съда на, за човешките права в Страсбург също е призован. Там има и британска компания, която подготвя редица дела, които ще бъдат подадени там. Препоръка 33 също се отнася а, за правната помощ, 28 за бюджета, 30 и 4 искам комисията да се произнесе за директивата за неправилните търговски практики и възможността на всички страни и потребителите да получат правна помощ в такива случаи, в които те са станали жертви на подобни практики. Може би не можете веднага да ми отговорите, но доста ясно тук а, мисля, че се вижда възможността на нарушение на европейско законодателство и съответните а, мерки, които могат да бъдат предприяти пред Европ... Съда на Европейските общности. Що се отнася а, до гласуването на доклада Алкен, а, той е прият. Нека сега да направим така, че да бъде приложен. Въпрос за А, свободата за установяване. To To the commission? Към кого, опита председателката, към комисията ли е вашия въпрос? Извинете ме, да, отговаря ораторката. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Je pense D'abord, euh, je crois que Мисля, че господин Кашман с право припомни някои правни принципи, които могат да се приложат е, към този казус. Един от тези важни принципи е справедливата компенсация за някой, който е лишен от собствеността си от държавата членка. Разбира се, с е, е, решение на държавата в законен контекст. Този принцип е установен от Европейския съд от много отдавна и от правовия ред на всички наши държави. При все това, струва ми се, че се повдига принципен въпрос. Ако си представим някаква имагинерна правна ситуация, Тоест, ако хартата не съществуваше, ситуацията няма да се промени при приложение на европейското е, право. Член 51 от хартата ограничава правомощията на Европейския съюз в областта на основните права до рамките на европейското законодателство. И това но не е нещо измислено от хартата. Това е просто е, изкристализирано в хартата от 60-те години насам. Тоест, това съществува от режима преди хартата, преди момента, в който изобщо сме мечтали за харта. Това е установено от съда в Люксембург, който казва спазване на човешките права, да, обаче правомощие в областта на, на спазването на човешките права, само ако има европейско право. Така че нищо не се е променило. Що се от отнася до приложението на европейското право. Свободата на установяване и свободата на предвиждане на капиталите. Аз не съм специалист нито по едното, нито по другото, нито по правата на потребителите. Но, честно казано, от личното си познание от европейското право, не виждам защо би могло да има някаква паречка на свободното движение на капиталите. Аз не съм специалист, разбира се, това трябва да се проучи от комисията. Ако има наистина нещо, което да засяга свободното предвиждане на капитали или свободата на установяване, просто не виждам как може да има някакво препятствие. Благодаря, госпожо председател. Uh, нали можем да получим тази информация в писмен вид от комисията по тези два въпроса? Това ще помогна, според мен. Мисля, че имаше три момента. Госпожа Харкин, Мариан Харкин, зададе въпрос за правото на установяване и нечестните, несправедливите търговски практики. Както имаше и въпрос повдигнат за свободното движение на капитала. Uh, we ask from the Commission to uh, answer to all these uh, questions that и така да се обърнем към комисията да отговори на всички въпроси, които бяха зададени днес. Да, госпожо Алкин. Комисията винаги може да разчитаме да отговори не до нас опира въпроса. Все пак в новия договор имаме член 2 и член 7 за гражданските свободи. Не е нужно да се ограничаваме само с едни разпоредби. И все пак си мисля, че можем да направим нещо. Кашман правилно каза, че имаме много възможности. И не бих питала комисията дали да ги правим, бих запитала самите нас дали трябва да сме по-сериозни и да използваме своите средства, защото имаме възможност да призовем този и другия за едно или трето. Това е част от нашата работа. Една от възможностите е да зададем устен въпрос с дебат по този въпрос, с разискване за комисията и какво тя е направила за осъществяването на препоръките на доклада Алкен от 2009 година. По този начин ще се занимаем с въпроса за несправедливите търговски практики, както и другите два въпроса, но мисля, че имаме средствата вътре в доклада Алкен, защо да ги измисляме отново, така че може би да поставим устен въпрос с разискване, а не устен въпрос с резолюция. Искам да подкрепя това последно предложение. Ще говорим отново за това на заседание на координаторите защото аз не бях още член на парламента, когато се взе закона за защита на крайбрежната ивица. Сега вече става въпрос за защита на правото на собственост. Да, действително, трябва наистина да отправим устен въпрос. Готов съм да съставим такъв и на заседание на координаторите би следвало също да поговорим по съдържанието на писмата, които ще изпратим. Господин Кашман говори за това. Господин Мейер всъщност има два органа, които са засегнати. Един орган, който е издал разрешителното за строеж, казал е, тук можете да строите. И след това андалуското правителство, което казва, не, това не е приемливо и се налага разрушаване на къщата. Това трябва да се обсъди отново на заседание на координаторите. евентуален опит от комисията по свободата на движение на капиталите. Е, Отговорът е малко странен, защото ето аз е, си взимам моя капитал, отивам в Испания, купувам си къщата и тогава комисията казва, ми, добре, значи осигурено е движението на капитала. Е, да, обаче аз съм си загубил парите. И комисията да каже, че няма никаква връзка с свободното предвижване на капитала, не е нормално. Тук имате някаква дупка. Свободно предвижване означава, че аз мога да пренеса капитала си където и да било, но мога да си тръгна отново с него. Това не означава, че просто ще си занеса капитала някъде, а след това там той ще бъде разрушен. Че свободното движение означава а, две посоки. Значи, ако в един момент на някой му вземат нещо и в крайна сметка имота му или имуществото му е сведено до нула, това е и политически въпрос, не е само имуществен въпрос. Благодаря. Може би вносителката би искала за последно да направи някакви бележки. Заповядайте. Стана ясно, че за мен че блокирането на действията на комисията по този въпрос е отговора на комисията, че този въпрос не опира до договора на, европейските, на Европейския съюз и съответно не е приложима харта на човешките права. Ето защо бих искал да бих искала да повторя коментарите на господина, че две основни колони от а, европейските принципи са засегнати тук. Свободното движение на капитали и на хора. Така че бих искал да призова комисията да обясни на парламента и на нас, подалите петицията, защо този въпрос не се управлява от Европейския договор. На второ място, тези, които са жертва на нарушенията с градоустройствените правила, какво трябва да направят след като са изчерпали всички възможности за правна защита и помощ в Испания. Какво трябва да направят? Трябва да кажа, че 10-15 години може да отнеме в Испания за да се стигне до края на делото. Така че много от тези, които са подали съответните жалби, биха стигнали до края на живота си, преди да се стигне до края на съдебното производство. Също така бих попитала какъв би бил смисъла да попаднем в а, системата безкрайна на съдилища в случая. Искам също да кажа, че в случая отказаната справедливост е. А, та, отлагането на справедливостта е, резултира в а, отказ от справедливост. И така бих искал да повторя въпроса защо този а, темата не се покрива от а, Европейския договор. Председателката. Доста подробно разискване на много важен въпрос проведохме. В заключение, следващата среща на координаторите ще обсъдим възможността за устен въпрос по време на пленарната сесия. По този въпрос в същото време изчакваме комисията, отговори на въпросите, които вече бяха зададени тук днес. Благодаря ви много. the petition of Mr. Bente Chushlag Jensen. Петицията на господин Бенте Зушлаг Йенсен от, с датско гражданство относно незаконни действия във връзка с строителството на хотел в Естепона, близо до Малага в Южна Испания. Господин Флоридо, ако може да ни разясните от страна на комисията. Благодаря, господин госпожо председател. Да, действително става въпрос за туристическа зона и степона в автономна региона Андалусия. Вносителя се позовава на проект за изграждане на хотел и на вакансионни селища в район близо до Елпарейсо. Там живее и вносителят той осъжда отрицателните последици върху околната среда на този проект, защото става въпрос до близост до доста голям защитен район. Има разрешение от страна на Общинския съвет и вносителят настоява на факта, че тъй като има близост до район с голяма екологична ценност. Тази зона е територия със значение за общността, защото е включена в Натура, Натура 2000. Вносителя ни казва, че ще има отсичане на много защитени дървета, но също, че този проект ще засегне и запазени крайбрежни райони от Коста Дел Сол. Там наистина има е, уникални местообитания, които ще бъдат разрушени. Твърди се, че има некомпетентност от страна на испанските власти за оценка на въздействието на е, този е, проект и за засягане на защитата на район от Натура 2000. Комисията разглежда тази петиция в светлината на европейското законодателство и може да се намеси единствено в рамките на правомощията си. Знаете, че всичко свързано с градското устройство е свързано предимно с правомощите на държавите членки. Какво можем обаче ние да разгледаме като приложим от европейското законодателство? Проекти за обекти извън градските зони са в приложение 2 от директивата за е, оценка за въздействието. Освен това, директива 2001 също може да бъде приложима във връзка с директива за стратегическата екологична оценка и там могат действително да се оценят последиците на подобни градоустройствени проекти. Съвместно с тези директиви за околната среда съществуват и директиви за опазване на, природата, например директивата за птиците и директивата за местообитанията от 92-а. Те също могат да бъдат приложими в рамките на този проект до толкова, доколкото засягат територия от мрежата Натура 2000. Ето това е контекста, който мога да очертая и в светлината на данните, с които разполагаме и които сме събрали в комисията, отчитаме, че положението е следното и сега ще направя обобщение. Градостройственият план на община Естепона е от 1994 година, той е още действие. През 2005 година започва преразглеждане на този градоустройствен план но все още се изработва, за сега не е приключил. Сега във връзка с петицията, тук се съсредоточават нещата върху зона, която може да бъде застроена, но само с туристически цели и с съответните ограничения във връзка с възможността за изграждане на сгради. А във връзка с Натура 2000 трябва да се каже, че тази зона не е включена в Натура 2000, въпреки че има три района, които са близки до включен район. Че има две малки реки в крайбрежната е, ивица. Те са те са действително хванати от Натура 2000 и са много близко до този район, където ще се строи. Все пак има връзка с Натура 2000, защото всичко това е включено в биогеографския район, определен от 2006 година. Освен това, Ел Саладио Пунта де Баниус е морска област, обявена като територия от значение за общността, включена в мрежата Натура 2000. Знаете, че тази, през 2008 година е, Европейския съюз работи с държавите членки, за да може да се допълни този списък с тези морски области. Зоната, за която говори петицията, е територия от значение за общността, и комплексът не е включен в мрежата Натура 2000. Въпреки, че много граждански изложения изискват включването на този район в Натура 2000. Сега по-конкретно по проекта получихме данни в комисията и следва да се каже, че наистина този проект за сега не е получил още зелена светлина, така че за нас Важният принцип е, че въпросът е висящ и е свързан с економическото състояние, но и с политическото състояние на този район. Искам също така да кажа, че Европейската комисия все още не излиза с окончателно становище. Получихме допълнителни данни от испанските власти и ще трябва първо добре да опознаят всички параметри не е имало зелена светлина, но не е имало и отхвърляне на предложението за проект. Освен това, механизмите, които се предвиждат от Европейското законодателство за оценка на въздействието, ще трябва да бъдат приложени. Това ще се провери и ще изискаме от испанските власти да спазят всички норми на защита на съответните райони. Ето това е контекста, който мога да очертая. Благодаря. Господин Мейер, искам да благодаря на комисията за информацията, която ни бе съобщена току-що. Петицията остава открита. Председателката говори без микрофон. Госпожо Окен, благодаря за информацията и смятам, че е важно комисията да има гледище по въпроса. Дали става въпрос за местно, за регионално, областно право или какво. Понякога съм чувал, че щом не е националното законодателство, не се прилага европейското законодателство. Бях свидетел на подобно заявление в Мадрид, където се казва, че нищо не трябва да се прави. Трябва да сме много внимателни и да спазваме европейското законодателство и също така да имаме последователно изпълнение на свързаното с Натура 2000, както и да избягваме такива измами. А, наистина, ако има малко останал хубав бряг и отново видите да се започва строеж на хотел, понякога ми струва, че испанците просто мразят Испания и правят всичко, за да разрушат испанската природа. Това, разбира се, обаче не опира до нас. Не, ние трябва да пазим Испания от испанците, но това беше един по-скоро личен коментар. Но съм Искам да се осигури отчитането на европейския закон в случая. Благодаря, госпожо Алкин. Микрофон за председателката, моля. във връзка с изграждането на бент на река Сабор. Това е първата петиция и още една петиция пак за река Сабор в Португалия. Председателката на, представителката на комисията. Бих искал да се спра на основните въпроси, свързани с службата на комисиите в момента, а именно а, отчитане на прилагането на компенсаторните мерки, които са а, предвидени от португалските власти. Много важна информация, може би, за тази комисия би било, че построяването на бента а, се осъществява от фирма дружество, което е, се е свързва с е, всички необходими учени, всички нужни услуги, както и неправителствените организации, така че комисията е напълно информирана и включена в този процес и неговото развитие. Службите на комисията следят процеса с редовни контакти с подалите петицията. Ние също имаме достъп и до платформата от документи и два пъти годишно получаваме обстоен доклад за мерките, които са въведени. Вероятно ще си спомните, че в началото комисията не беше доволна от пакета компенсаторни мерки, предложени от проекто заявителя и ние ясно показахме къде са недостатъците и какво трябва да бъде направено по конкретните природни стойности и този пакет компенсаторни мерки беше допълнително отработен и това е, което в момента ние следим и мониторираме. Службата на комисията на 28 и 29 март проведе заседание и среща с португалските власти по този въпрос и бяхме информирани за осъществяването на тези компенсаторни мерки. Много а, схеми са вече въведени, много от местата за приложение на мерките са били а, идентифицирани в периметра 140 метра около района. А, една от препоръките на комисията беше, че не трябва само на място на проекта да се прилагат тези мерки, но и в а, радиус. А, това е сложен процес, но ние също отбелязахме, че се изпълняват ролите на комисията на място а, и са обосновани, обосновани някои от закъсненията. Нещо важно за комисията е а, компенсаторните мерки напълно да бъдат а, осъществени преди да се напълни а, язовира до бента. Това трябва да се случи 2000, до 2013 година. Така че ние ще наблюдаваме ситуацията. Не знам дали ще имаме други а, моменти, които да искаме да споделим с тази комисия, преди да проверим мерките преди края на 2013 година. Благодаря. Имате думата, уважаеми колеги. Благодаря ви. Госпожо Окен, ние опазваме нашите природни ресурси и спазваме и цялото европейско законодателство, например компенсаторни е, мерки, както и забраната за изграждане на е, сгради в е, определения район по крайбрежната ивица. Би било по полезно в испанския случай да направим така, че Испания да запази биоразнообразието си, природните си ресурси. Комисията казва, че няма нарушение на европейското право и в такъв случай не трябва да се държат открити такива петиции, които не са от нашите правомощия. Нашата комисия трябва да разглежда граждански петиции, за които има правомощия с ясни показатели, че има нарушение на европейското право. За другите случаи, при които комисията също оказва, че няма нарушение, ще кажа, че не се губи време и в такъв случай всичко това трябва да отиде пред Испанския съд или пред международните съдилища. И точно там трябва да се работи по всички тези въпроси за европейските норми. Ще кажа, че в случая петицията се явява един демагогически инструмент. Ясно ни е какво става. Просто има граждани, които самите те не спазват европейското право и строят незаконни имоти и после идват тук и протестират, че испанската администрация не спазва европейското право, защото именно испанската администрация казва, че тези строежи са незаконни. Мисля, че е достатъчно. Миналия път комисията го каза, че няма какво да се отбележи от страна на европейското право. А що се отнася до испанския закон, всичко е наред, защото е, испанската администрация забранява съответните строежи. И това се прави именно за защита на природните е, райони, на, на природното богатство, на природния ресурс. Така че няма нужда тук да защитавате Испания. Испания се защитава сама. Разполагаме с е, едно от най-добрите законодателства в света във връзка с е, опазването на околната среда. Това е положението. Много съжалявам. Тук имам жалби, които нямат нищо общо с е, е, правонарушение във връзка с европейското право и всичко това така иначе му е мястото пред съдилищата. Благодаря. Uh, Извинявам се, нямаше ви преди това тук. А, това беше тема, която а, се обсъжда доста дълго, а, близо час. Нека да ви обясня първо. Стигнахме а, до определени решения след тази дискусия. Те ще бъдат взети, разбира се, от координаторите. Така че много ви моля да подадете становище, което да ни помогне. Благодаря. Абе, пардон. Не ви разбрах. To the, new, to the case we are discussing now. Нека да се съсредоточим върху това, което обсъждаме по-настояще. Моля ви. We do not have any apart from the commission. So, we keep it open. Няма да приключваме петицията. I was, I, I thought we were dealing with the Portuguese case. Мислех, че с португалския случай се занимаваме. Имам коментар по португалския случай към комисията. Благодаря за представенето ви и ви казвам следното. Знаем какво се случило. Знаем как се замеси шефа на комисията в всичко това. Така че много внимателно следим какво се случва. Хубаво, че ни давате информация, но не забравяйте, че всичко следим. Знаем какво стана. move to uh, uh, um, petition by Chris Andrews. Петиция Крис Андрюс от Ирландия за инцинератор а, в а, Данли Бей и господин Касиди, също ирландец, от името на Рингсенд, Айриштаун и Санди Маунт във връзка с реализация на проекти в Дъблинския залив. Пристанището на Дъблин, Пулбег, Рингсенд и Нортфол. От името на комисията, комисията дам думата на ораторката. Благодаря. По първата петиция имаше различни съобщения пред вашата парламентарна комисия. Всъщност става дума за разрешителни, които са дадени за строеж в Дъблинския залив. Автора на петицията критикува процеса. Съвсем накратичко да ви представя какво се случва. Европейската комисия разследва всичко, което ни е описал автора на петицията, посредством пилотен процес. И след като разгледахме информацията от ирландските власти, стигнахме до заключение, че няма нарушение на общностното право. Имахме обаче известни безпокойства, свързани с законодателствата, по, законодателството, по които е предоставено това разрешително. Проблемът всъщност е, че има два процеса на вземане на решение в Ирландия. Един процес за даване на съгласие и втория е свързан с а, това да се гарантира а, овоза. Комисията заведе дело срещу Ирландия а, заради това законодателство в страната. С 50 от 2009 е номера на делото. И в последното си съобщение пред вашата комисия казахме, че все още не е излязло решението по делото. Сега обаче, вече на 3 март излезе такова решение и съдът всъщност потвърди позицията на Европейската комисия. Той каза, че такова разделено вземане на решение всъщност нарушава директивата за ОВОз, което пък означава, че законодателството по което е дадено съгласие, трябва да бъде променено. Следователно, целта на Европейската комисия сега е да се промени това законодателство. Работим заедно с ирландските власти, за да има напредък по въпроса, но това по никакъв начин не засяга съгласието, което е предоставено по отношение на инсинератора в Пулбег. Втората петиция е сходна. Тя се фокусира точно върху този, това съоръжение за изгаряне на отпадъци. И преди сме говорили по този въпрос. Единственият допълнителен въпрос, който се повдига тук, е свързан с достъпа до правосъдие. И авторът казва, че не се предоставя практическа информация на обществеността как точно да се обжалва административно решение. 35-та директива от 2005 година съответно не е спазена. Комисията се зае с този въпрос. Говорихме с ирландското правителство. Съда на Европейските общности препотвърди с решение C427 от 2007. През лятото на 2010 година всъщност Ирландия прие ново законодателство, където вече има едно такова задължение да се предоставя практическа информация на а, гражданите как да обжалват решения на местните органи на властта, свързани с градското планиране. Предостава се такава информация вече на гражданите, така че ние сме приключили досието, свързано с нарушение по въпросите на достъпа до правосъдие. По останалите въпроси, които се повдигат в петицията, според нас няма нарушение. Особено, що се отнася до изгаряне на отпадъци, някакви е, разрешителни и така нататък. Благодаря. Thank you very much. Благодаря и аз. Do you suggest we close the case? Предлагате ли да приключим тази петиция? Няма нужда да обяснявате. Okay. Е, any remarks? Бележки? по тази, всъщност по тези две петиции за Дъблин. Добре, значи ги приключваме и стигаме до последната. От госпожа Ангелики Харокопо от Гърция. От името на 19 гръцки организации за хуманно отношение към животните относно разпоредби на гръцките органи във връзка с транспортиране на бездомни котки и неизпълнение на изискванията на приложимото в тази област законодателство на ЕС. Господин Фузел от комисията има думата. А, Добър ден, госпожо председател. Казвам се Фюзел. Работя за генерална дирекция Санко. Тази петиция е свързана с дейността на различни организации, които търсят нов дом на а, животни, бездомни, кучета, котки, които преди са били домашни животни и трансграничното им придвижване. Два са въпросите, те са отделни. Едното е свързано с националното законодателство, за това как се урежда собствеността върху любимци, а другото е трансграничното превозване на домашни любимци с нетърговски цели. Имаме регламент 998, който регламентира този процес. Става дума за идентификация на животните посредством транспондер, който е свързан с паспорт, който е задължителен, когато животното пътува от една държава членка в друго. Когато животното придружава своя собственик или лице, което е упълномощено от собственика да превозва животното. The, the coach, uh, uh this... а, още един въпрос, който е повдигнат тук, той е двустранен. От една страна микрочиповете трябва да бъдат уникални, има знак на производителя и съответен код на държавата. Има съответно и съответен изокод за Гърция, гра, който може да се използва, но това може да не е единствения код тъй като котките и кучетата може да са се придвижили през границата преди неговото въвеждане. Та посредством изокодовете като стандарт се постига тази уникалност, идентичност и се свързва животното с спорта, в който е записана ваксината против бяс, която е единствената задължителна за опазване на човешкото здраве. Всъщност това е идеята на това законодателство, за което говоря. Имаше нещо свързано с броя на домашните любимци. Има някакво гръцко законодателство, което ограничава броя на домашните любимци, които може да притежава едно лице, но това не е записано в европейското законодателство. Има само едно ограничение да се правят определени проверки, ако животните са повече от 5 и ако идват от трети страни. Но европейското законодателство не залага граници за придвижването на домашни любимци. Uh, Нетърговското придвижване е записано в този регламент 998. Там не се говори за постоянно, непостоянно придвижване. Живото си се, животното се движи всъщност, защото собственика му се движи. Е, това всъщност е характеристика на домашните любимци. Всъщност животното следва собственика. Не става дума за някакви правила за конкуренция. Говорихме за свобода на движението на хората тази сутрин. Хората имат право да се движат, разбира се, с определени ограничения, така че лицето се движи и го придружава неговия любимец. Каква е целта и за колко време вече това не е ограничено? Въпросът е, че то не трябва да бъде продавано, т.е. целта не е търговска, няма промяна на собствеността. Това съм си записал да коментирам по отношение на петицията. Благодаря, госпожо председател. И аз ви благодаря. Секретарята тук ми казва, че автора на петицията би искал да се представи пред нашата комисия, но събира в момента допълнителни доказателства. Затова предлагам а, следващите сесии да продължи да бъде отворена тази петиция, да ни я приключваме, за да сме сигурни, че всичко е надлежно извършено. Благодаря. All right, you are so. Αν υπάρχει τίποτα από Β προς το Α. Now, are there any suggestions? Имате ли предложения, петиции, за които е предложено да бъдат приключени, да останат неприключени,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 не е бил поканен да влезе в стаята. А, не, извинете, бил е поканен, обаче не е знал къде да дойде, как да влезе. now... Oh, а, добре, момент. Downstairs. прави долу? Не знам, казва председателката. За Дъблин става дума. Dublin incinerator за инсинератор в Дъблин. Предходната точка. За Дъблинския залив. Да го поканя ли, ако е наблизо? Okay, let's give him the chance. Okay. Нека да му дадем шанс. Добре. So, all, uh, all uh, petitions in... Всички петиции по Б могат да бъдат приключени, значи. Ау. Two requests. Uh, добре, 27 и и 39 на господин Бощинаро да минат в А, т.е. да бъдат обсъдени. Να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 he going to give us? Е, е, good morning, Mr. Cassidy. Добър ден, господин Касили. Съвсем последния момент разбрахме, че сте тук. Никой официално не ни е уведомил, че ще присъствате по време на дискусията на вашата петиция. Проблемът всъщност, и, е, пред който сме изправени, е, че случаят е приключен преди 15 минути. Предлагаме... Не, всъщност решихме, че ще е добре все пак да сте тук, да кажете няколко думи, тъй като сте така ли, че сте дошли, да ви дадем възможност. Ако имате нови аргументи, нови доказателства, нови елементи, ние бихме могли отново да отворим петиция по въпроса, с който се занимавате. So, if you could be, uh, we have already ended our Uh, тъй като заседанието вече приключи, uh, може да кажете няколко думи. Uh, you know, could, could I hand in these to uh, you? Uh, could, could you open? Okay. Τι είναι, δεν είναι. Αυτά What's the address, madam? So, if you could say a few words on the case. Може ли да кажете няколко думи? Е, госпожо председател, е, предавам ви три документа. Единия е основния план на Дъблинския залив и доковете там. И другия е свързан с полуострова Пулбек, който е изключително красив. Също така и две карти. На една от картите ще видите района, в който може да работи съответния орган, без да има нужда от разрешение. Тоест, те там могат да си строят каквото си искат. И местните хора всъщност нямат възможност да възразяват. Казват, че ще се консултират с нас, но консултациите означават... Which you have and ignore what we say because it happened before. Now, history is repeating itself here. We have a situation where